9 часа е и се чувствам длъжна да започнем. Дневният ред е много натоварен, след което предстоят 3 часа работа. Кандидат за, госпожо кандидат за комисар, колеги, днес ще проведем изслушването госпожа Таманаки, която е кандидат за комисар за е, рибарството и морската политика. Това отговаря на договора и на 17-ти анекс към процедурните правила. Добре дошли при нас и успех в изслушването. Имаме представители от Транспортната комисия, които ще задават въпроси и разбира се всички представители от нашата комисия, комисията по риболов. Това изслушване се предава по интернет на сайта на Европейския парламент. Архивите от записа също могат да бъдат намерени там след него. Комисията, извинете, парламентарната комисия разпрати детайлни описания на процедурата, така че предполагам, че всички сте запознати с правилата на изслушването, което включва, разбира се, госпожа Даманаки, поради което няма да обяснявам как ще процедираме. Ще следвам стрикно времето и ще ви прекъсвам. Преди коледната вакансия госпожа Даманаки изпрати своите отговори на писмените ни въпроси. Тези отговори бяха разпространени на всички езици на Европейския съюз. Преди да дам думата на госпожа Даманаки, на координаторите и на останалите евродепутати. Като председател аз искам а, да направя едно кратко изказване. Вие сте запозната с а, въпросите, които се задават на кандидатите и както знаете, там няма много конкретни въпроси, те са доста общи по отношение на компетенциите на отделните кандидати за комисари. Имайки предвид това, както и предизвикателствата на Лисабонския договор, Комисията по риболов реши да се фокусира върху институционалните въпроси, като ви зададе пет конкретни въпроса, свързани с ангажиментите, които очакваме да поемете по отношение на взаимоотношенията си с парламента. Трябва да кажа, че отговорите, които сте ни дали, са доста общи, и като че ли а, посредством тях вие не влизате в никакви ясни ангажименти за отношенията си с нас. И за нас тези отговори са доста разочароващи. По никакъв начин не говоря а, лично към вас, в личен план. Искам да се възползвам от тази възможност отново да повдигна част от тези въпроси пред вас, така че да ви дам още една възможност да излезете с малко по-конкретни отговори, за да видим доколко бихте искали да работите с нас по въпросите, които за нас са приоритетни. Става дума за въпроси в сферата на информацията, която ще се подава на парламента. тъй като става дума и за крайни срокове, по към които се работи и парламент работи към такива и съвета. И считам, че ние ще бъдем представени на, същите, на същото ниво, както представители на съвета на заседанията на Европейската комисия, заедно и с професионални организации и заинтересовани страни. Надяваме се да отговорите на всичките ни въпроси, имайки предвид Лисабонския договор. Ще има и други въпроси. Днес. Евродепутатите ще задават конкретни въпроси, свързани с общата политика в областта на рибарството и тъй като искам да спестя време, ще ви дам думата за встъпителните ви думи. Както знаете, трябва да говорите не повече от 10 минути. Имате дума. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо Фрага, уважаеми дами и господа евродепутати, за мен е голяма чест е, да се изправя пред вас е, като кандидат е, за комисар. Това наистина е една от най-високите точки в професионалния живот на един депутат в национален парламент от държава членка, която е в сърцето на Европа. Личните ми убеждения са изключително силни и го казвам, защото те проистичат от а, един дълъг политически процес, който а, не беше лесен. Той имаше своята цена. Европа имаше много силна политика в сферата на рибарството вече десетилетия и това е една от общите ни политики. Искаме също така да развиваме и морския сектор по един последователен и устойчив начин. Смятам, че трябва да успеем. Приветствам факта, че поради новата институционална среда, създадена от Лисабонския договор, риболовът ще бъде в сферата на съвместно вземане на решение като обикновена законодателна процедура, и по този начин Европейския парламент ще има все по-голяма роля в този процес. Имаме една здрава основа, що се отнася до риболова, най-вече моя предшественик господин Борг. Има обаче сфери, в които бихме могли да работим заедно. Под а, е, е, това множествено число имам предвид Европейската комисия, Европейския парламент, за заинтересованите страни и държавите членки. Сега ще премина на английски, тъй като искам да използвам технически жаргон, който а, научих последните два месеца на английски. Първо, що се отнася до риболова. А що се отнася до а, прегледа на опор, смятам, че той ще бъде в основата на моята работа. Имайки предвид 400-те е, становища, които получихме, Публичните консултации по Зелената книга наистина успяха да съберат изключително много становища от заинтересовани страни и обществеността. Ще взема изключително на сериозно тези становища, както, разбира се, ще зачете и становищата на вашата комисия. Дойде време да се вземат решения и да се действа на практика. Искам да спомена четири ключови думи. Първата ключова дума е устойчивост. Устойчивостта е ключова дума за бъдещите ми предложения, които ще правя пред вас и пред съвета. Става дума за устойчивост в сферата на околната среда, економиката и социалната сфера. Считам, че можем да направим един синтез между тези три и един много равновесно положение между тях, за да работят в хармония не само в дългосрочен план, но и по-настоящем. Считам, че бихме могли а, да печелим повече, като в същото време намалим своето, своят а, риболов. Можем да се насочим към решаването на проблемите, свързани с връх улова на нашата флота, като направим риболова по-доходоносен. От друга страна, трябва да опазим по-малките си риболовни кораби от а, отрицателните последствия. Що се отнася до бреговите зони, считам, че риболовът е една култура, една история, както и начин на живот. То е също и начин за постигане на сигурност. Това е един труден живот. Аз съм добре запозната с този живот, тъй като съм родена в такова село. Само доходоносният риболов всъщност може да гарантира живота на риболовците, извинете, на рибарите и техните семейства. Затова риба трябва да се лови по един устойчив начин. Това може да става като е, намалим обема на риболова, от друга страна повишим неговата стойност. Бихме могли да използваме всички методи за управляване на риболова и за развиване на една екологична аквакултура. Би трябвало да спрем с изхвърлянето зад борда на част от улова и, улова и това да стане а, практика от миналото. Можем да инвестираме в качеството, както свежестта и етикетирането на нашите продукти, като предоставяме добри, добра храна на европейските семейства. Втората ключова дума е демократична отговорност за всички партньори от сектора най-вече. Тази политика е обща политика. Считам обаче, че това може да бъде постигнато без да се вземат конкретни, и много подробни решения на най-високо политическо ниво. Трябва да има регионализация на нашата политика и децентрализация по-активно участие на заинтересованите страни, като разбира се зачитаме текстовете на договора. Третата ключова дума е глобално измерение. Трябва да бъдем готови за 21 век. Споразуменията за рибарство трябва да бъдат изпълнявани по-добре. Те могат да осигурят една по-безопасна международна среда за нашата риболовна индустрия и в същото време да ни дадат едно предимство по отношение на нашите страни партньори. Що се отнася до източивостта на ресурсите, създаването на нови работни места и изграждането на индустриите, които са свързани с риболова и зачитането на демократичните права и правата на човека, считам, че в тези сфери парламент има изключително силни познания и много ясно присъствие. Лисабонския договор постави на равна основа съветът и Европейския парламент и аз считам, че това е една качествена промяна и в съотношение съм съгласна с госпожа председателката. Това обаче не е само моя отговорност, това е един хоризонтален въпрос, който засяга цялата Европейска комисия и работата на съвета. Очаквам се с нетърпение да се възползвам от всички неизползвани възможности а, за постигане на по-добро ново рамково споразумение. Четвъртата дума, която а, считам за ключова е а, спазване на нашите законодателни инструменти. Считам, че трябва да имаме а, от една страна спазване на всички законодателни инструменти, от друга страна една лоялна конкуренция с а, страните около нас, а, с които а, извършваме риболов в едни и същи води. Би трябвало да има мониторинг на нашата индустрия и да спрем вноса на незаконно декларирани, нерегулирани риболовни продукти в Европейския съюз. Синята книга получи подкрепа на Европе... на... от Европейския парламент и от съвета. Затова сега можем да отидем малко по-нататък, не само да търсим синергия на отделните сектори. Сега би трябвало да изковем идеята за, управление, за интегрираното управление на морските басейни, за да може да имаме едни отлични решения по отношение на нашите морски басейни, които да отговарят на изискванията на всеки един от тях. Господин Бароз говори по този въпрос. А, тъй като аз идвам от един остров а, с много богата морска история, който всъщност е люката на минойската цивилизация, мога да кажа, че аз съм а, изключително горда от синия растеж трябва да се фокусираме от възможностите, които той ни предоставя, защото и морското географско планиране би трябвало да даде наистина големи възможности, които до сега не бяха използвани. А, ниско въглероден транспорт, трансевропейски енергийни мрежи и биотехнологии. Смятам, че по този начин бихме могли да създадем нови перспективи, използвайки не само морския транспорт, но само преноса по море на стоки, но и а, туризма. Създаване на работни места – Считам, че развиването на умения и създаването на сертификати за отлично морско качество или отлична работа в морската сфера биха могли да ни помогнат в тази сфера. Сигурност за гражданите, риболова и транспорта, разработването на нова система за наблюдаване на морските басейни е едно голямо предизвикателство пред нашето морско пространство без бариери. Засилване на економиката на познанието поради или което се дължи на научни изследвания в тази област, извършени от европейски институти. По този начин бихме могли да разработим една интегрирана мрежа EMODNET, е което всъщност е мрежата за данни, които идват от наблюдаване на морските басейни в Европа, както и маратлас, европейският Европейския атлас за моретата. Ако потвърдите моята кандидатура, аз наистина ще работя, за да има реални действия, които да променят живота на хората, чето ежедневие зависи от риболова, както и промяна на нашата брегова среда. Аз ще бъда наистина изключително удовлетворена, както и ще бъде голяма чест за мен да участвам в едно истинско партньорство, така че да дам на нашия риболов, както и на общностите, които се занимават с риболов, едно устойчиво. Благодаря, госпожо кандидат за комисар. Сега преминаваме към първия кръг от въпроси. Най-напред господин Антиноро за две минути. Това ще бъде кръг на въпроси от координаторите. Добро утро, госпожо кандидат. Добре дошла в комисията. Вие визирахте няколко теми, на които искам да се върна. Вече казахте е, колко важен момент е настоящият. За пръв път има процедура на съвместно решаване в риболовната политика и така Европе... Е, Комисията по риболовна политика ще има много важна роля, която следва да играе заедно с вас. Вие е, споменахте е, Зелената книга, споменахте е, е, и Бялата книга. Тя ще последва и от тук очакваме известни отговори от вас. Е, що се отнася до регионализацията, мисля всички в комисията – се интересуват какви ще бъдат възможностите за съвместното съществуване на общата риболовна политика с регионализа... и регионализацията. И има известно противоречие между двете понятия. И те трябва да бъдат съчетани. Споменахте и въпроса за поставянето на етикетите. Много се радвам, че го казахте. Имате ли обаче някаква идея за конкретната процедура е, която ще следвате в тази насока. Благодаря. Госпожо Даманаки, три минути. Благодаря. Искам да благодаря на господин Антиноро за поставените въпроси. Наистина, ние много се тревожим по всички тези въпроси. Както казах, е, вече получихме 400 е, становища от представители на обществеността и заинтересовани субекти е, по Зелената книга и в много от тези становища се говори за децентрализацията. Най-различни е, са е, възприятията, начините по които се възприема децентрализацията. Искам ясно да заявя, че не говоря за ренационализация на общата риболовна политика в този случай. Общата риболовна политика е обща и ще остане такава. Когато обаче говоря за децентрализация, Имам предвид, че трябва да вземем предвид новия договор и е, да съобразим кои правомощия могат да бъдат упражнявани на по-низко ниво. Например, не виждам защо съветът и комисията трябва да отделя толкова много време за определене на око, големината на окото на мрежата за онези рибари, които а, ловят пикша в а, бреговете край, Шот, край бреговете на Шотландия. А, би трябвало по-рационално да се използва договорът, защото това е също част от моите задължения като комисар. Естествено, ще последва детайлна дискусия за това как да осигурим постигането на тези цели и как да бъдат привлечени всички заинтересовани страни. Основният ми подход е, че трябва да имаме обща стратегия за всички морски басейни, плюс конкретно решение за всеки от тях. С най-голямо желание ще се включа в дискусия на подробностите и също така ще участвам в обсъждането за разпределенето на правомощията. Когато говорим пък за сертификацията на етикетите, това е изключително важен въпрос, тъй като на нас или на нашите рибари ще бъде дадена възможност да се конкурират с рибари от трети страни, които ловуват в нашите води. Това е важно за Италия и за другите средиземноморски държави, защото, както знаете, от трети страни имаме доста нелоялна конкуренция. Благодаря. Госпожо Даманаки. Господин Антиноро, желаете ли да зададете уточняващ въпрос? В такъв случай преминаваме към следващия координатор, госпожа Родост от групата на социалистите. Имате две минути за задаване на въпроса си. Благодаря, госпожо председател. Радвам се. Радвам се, че е, вие сте при нас и имате желание да работите с нас. Имам следния въпрос. Вие дълго време сте била депутат и знаете, че има проблеми между депутатите и парламент от една страна и правителството и министрите от друга страна. Ние често се опитваме да опосредстваме едно добро сътрудничество, но това понякога е доста трудно. И благодарение на вашия опит, мисля, че вие познавате тези проблеми. Въпросът ми. Реформата на общата политика в областта на рибарството струва много пари. Трябват ни финанси за една добра реформа и средства за евентуални социални и економически последствия, които могат да са негативни. Тези негативни последствия искаме да предотвратим. Хубаво е, че се занимаваме с интегрирана морска политика, но тя също струва пари, защото без екологичния аспект и аспекта на устойчивост няма да може да имаме устойчиво рибарство. Как ще убедите вашите колеги в комисията и съвета, да осигурят тези финанси за общата политика в областта на рибарството и за интегрираната морска политика. Е, госпожо Деменек, имате 3 минути време. Е, сега ще отговоря на английски с малко помощ от моите приятели. Мисля, че е, само с такава помощ мога да осигуря тези финанси, защото в крайна сметка става дума Надявам се, че ще бъдете мои приятели в тази борба, защото ние ще трябва да се борим. Естествено ще се нуждаем от средства. В е, дебата за новата финансова перспектива, която ще се отнася за следващите няколко години, смятам, че ще бъдем в състояние да се съюзим а, в подкрепа на идеите, да получим необходимите средства и да стигнем до резултати. Надявам се, че ще можем да изтъкнем а, а, подходящи доводи и ще получим по-голямата част от средствата, от които се нуждаем. Първото, на което трябва да настояваме, е, че се нуждаем от отделни бюджетни средства за интегрираната морска политика. Така или иначе няма много пари за риболовната политика това е, може би, около милиард годишно, може би и по-малко. Не би трябвало от тази касичка а, да теглим, за да а, и, финансираме интегрираната морска политика. А, за това е необходим отделен фонд. Отделни средства са необходими. И това е отговор на вашия въпрос. А, има и друг момент. Трябва да се опитаме да намерим средства съвместно с други генерални дирекции. Ще ви дам пример момента работим съвместно с Генерална дирекция научни изследвания. Вече разговарях с комисаря и ще е, представим програма за морските изследвания. Е, ще погледнем в какво състояние се намират моретата и океаните. Това е само част от програмите. Ще има и други, така че ще видим е, какво е, ще ни предложат като заключение морските изследвания. За това са необходими отделни средства, които по-скоро ще бъдат насочени от Генерална дирекция научни изследвания, а не толкова от Генерална дирекция Маре. Ще има средства и за арктическата програма и тук би трябвало да постигнем резултати в сътрудничество сътрудничество с други генерални дирекции. Тук ще се включи е, Генерална дирекция транспорт, защото имаме много допирни точки с тях по линия на морския превоз. Още един аспект на нашите усилия трябва да бъде максималното оползотворяване на средствата, с които разполагаме. Имаме Европейски фонд за рибарството, това е едно средство за финансиране и освен това, в рамките на този фонд имаме пет направления. Е, е, ще обърнем внимание на четвъртото от тях – устойчиво развитие. Това е задължително, за да можем да опозотворим възможно най-добре не многото средства, с които разполагаме. Трябва да направим това по начин съвместим с нашата политика. Благодаря. Госпожо Родост, искате ли допълнителен въпрос да зададете? Искам да се коригирам от... тебе. Е, както ми казаха колегите, казах общата, е, аз говорих за общата селско-стопанска политика. Имах предвид естествено общата политика в областта на рибарството. Благодаря. Благодаря. Господин Галахър от е, групата на либералите. Благодаря, Госпожо председател, първо искам да поздравя кандидата за комисар е, за нейната кандидатура. Искам да й пожелая успех. Трябва да кажа, че първо ценя думата партньорство, използвана от нея. Това е задължително сега, поради влизането в сила на Лисабонския договор. Всъщност и без договора партньорството винаги е било важно. Тази комисия се вслушва в Европейската комисия и комисията следва да се вслушва в нас, защото а, тук има много богат опит. Много щедро а, се позвахте на богатия опит на предходния комисар, господин Борка, който много добре сътрудничеше с нашата комисия. Естествено, а, Парламентът получава нови правомощия по линия на процедурата на съвместно решаване в областта на риболова съгласно договора. Така че, можете ли да кажете по-подробно как виждате сътрудничеството между трите основни институции на Съюза? Риболовният сектор е много важен за нас, така че е, институциите трябва да сътрудничат е, в тази област. Искам да ви обърна внимание на един факт, който със сигурност знаете. Това са преговорите, които преди коледа се провеждаха и много сериозен момент е това, че за скумрията не можем да направим споразумение с трети страни. Някои от нашите партньори сами определят запасите, които ловуват. Трябва да има споразумение а, в Атлантическия океан от двете страни, на двата бряга, а, също така за дълбоководните и дънните видове, за пелагичните видове е много важно с Норвегия да имаме споразумение. А, били, бихте ли казали какъв практически подход ще предприемете, ако тези преговори в крайна сметка се увенчаят с провал? Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τα καλά τους λόγια. Искам да благодаря на всички колеги за любезните думи, но искам да повторя казаното от госпожа Родъст. Била съм народен представител целия си съзнателен живот. И за това зная колко важно и колко трудно е за парламентаристите да действат а, стабилно, с политически подход, а, пред изпълнителната власт, ако комисията а, се а, възприема като изпълнителен орган. А, макар да влизам в изпълнителната власт, евентуално, сега а, аз ще продължа да мисля като парламентарист. И наистина мисля, че трябва да има реално сътрудничество между комисията, парламента и съвета и да бъде намерено най-доброто възможно решение за новото рамково споразумение. Що се отнася до въпроса на господин Галагър? Трябва да кажа, че а, щастливо съвпадение е, че е, комисията отново започна преговори с Норвегия. А, генерална дирекция Маре започна преговорите днес. Тези преговори е, известно време бяха прекъснати, не са лесни. Норвегия е, е много силна държава, съседна страна. И интересна за комисията не само от гледна точка на риболова. Е, ние имаме интерес да поддържаме е, връзка с Норвегия също в областта на енергетиката, в областта на транспорта и правото на преминаване по морските коридори. Така че наистина е вярно, че с Норвегия комисията е, започна преговори. Това е факт. Е, Всъщност това, е, което е, каза почетният евродепутат е, е вярно не само за дълбоководните видове, е, но и е, миграционните, мигриращите е, видове бяха обект на спорове между Норвегия и нас. Правата на риболов не можаха да бъдат добре разпределени и затова преговорите бяха прекъснати в един момент. Така че имаме интерес да намерим общо приемливо решение. Норвегия е съседна страна, която е голяма, много важна, силна и значима за Европейския съюз. Там, където има годишно планиране, Норвегия иска да участва в определенето на квотите. Затова за нас е много важно да стигнем до споразумение. Съседните държави трябва да бъдат в постоянен диалог с Европейския съюз. И искам ми се да вярвам, че споразумението, до което ще стигнем, ще бъде максимално доброто. Ще е, уредим квотата за треската, и въобще ще решим всички въпроси, които е, има между нас и Норвегия. Господин Галагър, благодаря. Госпожо комисар, 80% от е, съдовете са под 15 метра дължина, което означава, че ние имаме а, е, в а, е, а, много отношения така флот състоящ се от дребни рибари, дребни риболовци. И много от тези хора в редица региони нямат друга заетост. При прегледа на общата риболовна политика ще е, подкрепите ли ясно дефинирани изключения за малките лодки и дребните рибари? И освен това, съвещателните комисии или комитети. Те, съвещателните съвети са играли доста важна роля през последните години. Бихте ли искали тяхната роля да бъде и нормативно уредена, за да може да се запази в бъдеще? Една минута за госпожа Даманаки. Господин Галагър поставя важни въпроси. Това, което ще кажа, е, че е, не са дребни рибари само в Шотландия, например. И в много други държави съдовете са малки по големина, малки по размер. Всъщност, е, има региони, където лодките са под 12 метра дължина. Така че това е дребно рибарство. Нямам време да се спра сега на детайли, може би някои от тях ще изкочат по-късно в дискусията, но имаме отделна политика за малките съдове и много важно е този въпрос да се обсъди, когато е, обсъждаме реформата на общата риболовна политика, която ни предстои. Мисля, че ще намерим и би трябвало да намерим най-добрите възможни решения за сътрудничеството помежду ни. Това отношение. Благодаря. Оточняващите въпроси не трябва да бъдат нови. Не се позволява на евродепутатите чрез уточняващ въпрос да зададат нов въпрос. Госпожа Левин, две минути, координатор на Зелените. Благодаря, госпожо Даманаки. Поздравление за издигането на кандидатурата ви за този изключително важен пост. Искам да ви припомня, че 71% от територията на планетата е покрита от морета и океани. И в морските екосистеми рибарите имат ключова функция. Ние зависим от тези екосистеми, включително за абсорбирането на въглеродния двуокис. Но е, между 70 и 90% за 50 години благодарение на риболова са спаднали е, хищните риби. И Европейският съюз има огромен дял в приноса за това дестабилизиране на морските екосистеми. Госпожо Стабанаки, Признавате ли, че субсидиите са били ключов фактор за стигане до сегашното положение на свръхулов? И как бихте привели флота и а, е, квотите в съответствие с запасите. Бихте ли подкрепили въвеждането на екологични и социални критерии, за да се преценява кои съдове следва да бъдат отстранени от риболова и кои да получават права на риболов? Готова ли сте да дадете приоритет на онези съдове и рибари, които от към селективност, подбор, а, липса на отражение върху екосистемите, а, ниска а, степен на потребление на гориво, спазване на правилата и принос към а, местната економика а, дават най-голям принос за запазване на екосистемата или предпочитате пазарът да се намеси а, за това как и с колко да бъде намален капацитетът? Госпожа две минути. Е, е, Благодаря за въпроса, госпожо Леви. Аз мога само да ви подкрепя именно в тези неща, които казахте. А, ние имаме при риболова наистина данни от научни изследвания, на които трябва да реагираме. И то последния начин. А, населението на Европейския съюз 40% от това население живее в морски региони по крайбрежието. Така че съответните изменения ще са много важни. Трябва да е, действаме много избирателно с оглед на устойчивостта. Естествено, че трябва да има нужда и ще има нужда от социални мерки, за да не ощетим определени социални групи. За това, това е моя задача, за това и вие имате тази задача, за това и комисията ще се занимава с създаване на такива правила за осигуряване на едно устойчиво развитие на економиката. Да осигурим достатъчни рибни запаси без негативни последствия за екологията. Как може да постигнем обаче тази цел? Има различни начини, има различни идеи. Финансирането най-напред трябва да бъде избирателно. Не е достатъчно само да осигуряваме финансовите средства, Видяхме от миналото, че това не винаги е добре и не винаги е достатъчно. Трябва да мислим за модернизиране на нашите риболовни кораби, риболовни съоръжения, така че ни трябва наистина едно избирателно, избирателен подход към риболовните съоръжения. С риболовни съоръжения за улов на специфични видове. Това би било много положително. И финансирането също трябва да е избирателно и да се подкрепят и да се инвестира в малките риболовни кораби и в големите. Ако се нар нарушават определени правила, това също трябва да има последствие. Говорих за децентрализацията и регули... Е, регионализацията. Аз е, това не са празни приказки. Много е важно как е, да поощрим малките рибари, регионалните рибари новото, но, новото законодателство за нелегалния лов, то, то, то е също много важно. Една минута за уточняващ въпрос. Благодаря. Иска ми се обаче още малко да развиете идеите си за намаляване на капацитета на нашите флоти, тъй като имаме над 50% свръхкапацитет в определени сегменти. Какъв би бил правилният път според вас? И считате ли, че ще бъде полезно да се използват критерии за екологична устойчивост в този процес. Госпожа Даменаки, една минута. Исках да кажа следното. Инструментите от миналото, например, например, унищожаване на остарели кораби, то те не доведоха до нужните резултати. Трябва ни нов подход, а именно да действаме избирателно при определяне на мерките, които трябва да опосредстват устойчивия риболов. Трябва съвсем целенасочено да се опитаме да ограничим свръхкапацитетите и да разпределим квотите така, че да няма негативни последици. Нашата политика има за цел именно едно добро, е, е, един добър риболов. Благодаря от е, политическата група на консерваторите. Е, Благодаря. Имайки предвид казаното от вас, госпожо кандидат, по отношение на сегментацията на политиката за квотите, както и управленската политика по запасите, исках да попитам по отношение на политиката, която до момента е прилага Европейската комисия, имайки предвид неуспехът на системата на квотите от която искаме да се освободим, както обяви комисаря Борг, бихте ли се отказали и от квотите, за да могат да се използват други инструменти, като например сегментиране на риболовните съдове. Имайки предвид писмените ви отговори по отношение на Балтийско море, Исках да попитам дали пелагичния риболов, упоменат от вас там, особено промисления риболов, а не този е, от обикновените риболовци в малък мащаб за издържане, би бил намален, тъй като той е изключително вреден и 80% от този риболов е за рибно брашно, докато а, някой... Е, докато Пангасиуса а, бива засегнат. Това е изключително опасно. Ще ограничите ли промисления риболов, като всъщност насърчите риболова за потребление? Ο κύριος Βουλευτής έθεσε ζητήματα τα οποία βρίσκονται στο κέντρο της συζήτησης. Да, това са много важни въпроси, въпроси залегнали в Зелената книга. Тук става дума за една евентуална замяна на, на системата на квоти е, чрез ограничаване на риболо, е, риболова на улова. Ще се опитам да отговоря на този въпрос, доколкото мога. Не мисля, че има инструмент, който може да се прилага навсякъде еднакво успешно във всички обстоятелства и може да покрие всички възможности за риболов в света. Ако имаше такъв инструмент, ако вие имате някакви предложения, аз с удоволствие ще ги взема предвид. Но аз не съм убедена, че може така лесно да отменим е, квотната система и да я заменим чрез ограничение на риболова. Естествено, е, ограничението на улова има много положителни аспекти и е, има принос за намаляване на връщане на оловената риба в моретата. Но имаме възможност при смесения риболов, риболов на различни видове риби. Мисля, че ограничаването тук има най-голямо бъдеще. Има определени инструменти или съоръжения за риболов, които трябва да се придържат към квотната система поне е известно време. И трябва да видим, каква ще е най-ефективната комбинация от различни инструменти. Аз лично смятам, че инструмента на ограничаване на улова ще има най-много предимства и аз бих продължила да работя в тази насока. Сега за Балтийско море. Тук имаме една, едно много, добре, много добро сътрудничество с е, органите на място и имаше случаи, когато нашата генерална дирекция е, приемаше е, предложения, инициативи от регионалните организации на рибарите в Балтийско море. Е, ние ще изработим една нова многогодишна рамка и в тази рамка ще заложим основите на едно по-нататъчно сътрудничество. Аз съм за такива програми и рамки, защото те създават една добра база за стабилност, както за нас, така и за нашите партньори. Този въпрос ще обсъждаме и в съвета, защото е важно съвета да се занимае в подробности с тези проблеми. Благодаря. Искате ли още веднъж уточняващ въпрос? Е, е, По един от въпросите отговорихте в писмен вид. Споменахте многогодишната система за управление на сьомгата, но както знаете, треската всъщност това е основната риба за Балтийско море. Ще има ли такава управленска система и за треската или по погрешка сте се фокусирали върху сьомгата? Ако не, пък може ли да ни кажете нещо по отношение на треската? Една минута. Ήδη една μακρόχρονο програма για тон гадо, то οποίο βρίσκεται се екселикси. Има една програма, многогодишна програма за треската. Е, тази програма ще я обсъдим в съвета и ще продължим. Ако има нужда от промени, тези промени ще ги вземем, ще ги предприемем заедно. Но няма програма за Сьомга. Такава програма трябва да направим. Благодаря. От името на Обединената левица, господин Ферейра. Даманаки, вие говорихте за свръхкапацитетите да увеличим риболова при и да ограничим улова. Но е, ситуацията в различните държави членки е различна. С приемането на Португалия имаме намалихме квотите си с около 36-40%. В други държави, като Франция и Великобритания, увеличихме риболова с 12%, а Испания с 10%. Това не се взема предвид в зелената книга, т.е. разликата в ситуациите в различните държави членки. Намаляването на флотата в Португалия не допринесе за печел, печелившото развитие на е, риболова. Това е, върви ръка с ръка с е, увеличените разходи за производство и маркетинга. Е, е, комисията предложи в тази област едно, една единствена мярка, именно бракуването на корабите. Как смятате да увеличите печелившостта на риболова? Политики Елиес е μια κοινή политики. Αναφέρεται ως τέτοια... Три минути. А, е, политиката в областта на рибарството е една обща политика. А, е, и това трябва да се вземе предвид. Аз го взимам предвид, но естествено трябва да се опитаме да вземем предвид и раз, разликата в ситуацията на различните държави членки и да вземем предвид отделните проблеми. А, Португалия наистина намали много а, своята флота над средното равнище, почти а, два пъти повече, отколкото беше средното равнище в Европейския съюз печелившия риболов, продуктивността, производителността. Това е също много важна тема. И в рамките на общата политика мисля, че може да намерим решения на тези проблеми. Аз не бих подкрепила една, едно ново национализиране на политиката. Аз просто не вярвам в това. Ние не може да направим тази стъпка назад. А сега, към вашия въпрос. Имам чувството, че тези лоши економически данни, за които говорихте, вървят ръка с ръка с факта, че а, голяма част от флотата на Португалия са малки кораби. Това е специфика на страната и трябва да изработим, според мен, именно политика за малките кораби, модернизацията на, малка, на малките кораби. Затова трябва да помислим и да създадем по-добри условия за запазване на рибните запаси. В сътрудничество, може би, с главна дирекция Регио, да създадем стимули за е, създаване на охладителни съоръжения, които, чрез които бихме могли да увеличим производителността. Трябват ни по-добри условия за кофинансирането с и тук трябва да работим заедно с, с съюзите и асоциациите на производителите. Добре, е, тези асоциации не представляват всички рибари, но поне 75% са включени в такива организации. Трябва да видим как ще процедираме с прилагането на нашите общи инструменти, но естествено, като вземаме предвид спецификите на отделните държави и членки. Мисля, че и други държави членки имат проблеми подобни на а, португалските. Именно малките рибари, е, те заслужават нашето внимание и нашата помощ. И такава помощ ще им бъде оказана. Аз обещавам това. Тези малки кораби не трябва да придобият най-модерните, веднага най-модерните съоръжения. Ще има изключения. Допълнителен въпрос. Искам да се върна за, към въпроса за повишаването на доходите кога ще промените общата организация на пазара? В писмените си отговори казвате, че общата организация на пазара би трябвало да бъде реформирана като част от един общ пакет. Считате ли, че този пакет ще има различни етапи на прилагане на отделните си части? Общата организация на пазара трябваше да бъде реформирана в миналото. Та кога, в крайна сметка, по отношение на рибните продукти ще бъде реорганизирана тази организация? Вярно е, че Обща организация на пазара за риболова се забави като реформа. Считаме обаче, че ще бъде грешка да се прави обща организация на пазара първо и след това да се наложи нова реформа поради реформата на общата риболовна политика. Няма смисъл такава последователност. Но искам да кажа това, което казах по-рано. Не знам дали ме разбрахте. Ще има реформи, но тези реформи трябва да доведат до това да има оптимални инструменти за прилагане на общата риболовна политика и подчертавам думата обща. Разбира се, че ще вземем предвид отделните специфики на държавите членки, отделните инструменти. Зная, че има различни интереси, има съответни флоти, които са с големи риболовни кораби и там интересът е различен. Сега господин Фараш, организатор, извинете, координатор. Казахте, че тази политика е голям успех, че тя дава една добра основа, но от британска гледна точка това е пълно бедствие. Десетки хиляди работни места бяха загубени от е, присъединяването ни към общия пазар, а сега имаме позволение да риболовстваме на една пета от обема, който преди извършвахме и то в териториалните ни води. Това са неща, които ни се полагат. Що се отнася до квотата на треската, само 7% от рибата в Ламанша може да бъде улавена от нашите кораби. Смятам, че това е ужасяващо, че изхвърлянето в морето също е един ужасяващ факт и ние губим. Ние британците губим. Единственото хубаво нещо, че някои от другите видове риболов се развиват добре. Има много хора, които се занимават с риболов за прекарване на, работ... на свободното си време и като въдичари. Изведнъж се появява 47-ми член, където се говори, че изведнъж ще започне риболова, свързан с ваниничарство. Хората, които прекарват така работното си, извинете, свободното си време, трябва да бъдат регулирани. Каза се, че ще има съответно становище на отделните държави членки. Това трябва да остане в техни ръце. След това обаче комисията каза не, ние ще го регламентираме. Смятате ли вие следващите пет години да започнете да регламентирате и въдичарството за развлекателна цел? Имате три минути. Ε, σέβομαι απολύτως τα στοιχεία του κυρίου Βουλευτή όσον αφορά την κατάσταση. Разбирам казаното от господин Фараш по отношение на случващото се в Великобритания. Не съм съгласна обаче, че нещата са се влушили поради политиката на Европейския съюз в сферата на рибарството. По цял свят има трудности в тази сфера, в различните държави членки също, и ние се опитваме да ги разрешим по един оптимален начин. Не искам да има дискриминация между държавите членки. Не смятам, че има печелещи и губещи държави членки. А, няма да правя такива разграничения. Ще искам а, оптимални решения за всички морски басейни, като включваме регионализацията на нашата политика. Що се отнася до а, рибарите които се занимават с въдичарство в свободното си време. Не смятам, че трябва да се занимаваме с това. Мисля, че има отделни разпоредби във всяка държава членка, така че всяка държава може да прецени как да регламентира този вид риболов. Резултатите от този риболов се включват обаче при научните оценки на нивата на запасите. В крайна сметка това трябва също да бъде включено, за да имаме най-изчерпателна картина на запасите в отделните държави членки, но няма да има разпоредби на общностно ниво по отношение на, риб... на въдичарството. Господин Фраш, би било полезно, ако поне веднъж направим един анализ на разходите и ползите, който да е достатъчно изчерпателен, за да видим доколко всъщност този вид Ведичарството допринася за нашата економика. Това са хора, които пътуват, потребяват, използват и хотели, съответно закупуват си съответните съоръжения и въдици и така нататък. Така че трябва да се направи една оценка на въздействието, за да се види колко допринася всъщност този вид риболов защото иначе ще загуби много съпътстващи индустрии, свързани с този вид риболов. Та ще имаме ли такъв пълен анализ на разходите и ползите? Господин Фараш, за всички аспекти на нашата политика ми се иска да има такъв последващ анализ и смятам, че това е една от слабостите, които имаме в своите политики и тя трябва да бъде поправена. Трябва да се правят последващи оценки на всички аспекти на нашите политики, за да имаме факти. Ако одобрите моята кандидатура, Обещавам, че ще има такива последващи анализи на всички аспекти на общата риболовна политика. Що се отнася до рибарството, посредством въдици в свободното време, не ми се иска да се занимавам с такъв анализ, защото това би изпратило погрешното послание. Т.е. хората ще си помислят, че искам европейско законодателство по този въпрос, а аз не искам. Председателката, последния въпрос от първия кръг, от името на независимите, господин Люпен. Госпожо кандидат, е, в вашата комуникация до депутатите определяте приоритетите да поставите в равновесие флота и ресурсите, като защитите малките рибари. Европейският съвет на 20 октомври а, Европейският съвет а, премахна или намали а, а, митата върху вноса на рибни продукти. И това е а, е, мярка без прецедент. Това е истинско предателство на е, дребните рибари. А, е, защото европейските рибари са подложени на драконовски квоти, докато вносните продукти не се съобразяват с никакви правила, не са съобразени с такива. Това е в вреда на а, древните рибари, били те на юг или на север. И това също а, така а, засяга и нанася вреда на защитата на морските системи. Както знаете, ние сме много а, силно засегнати и разтревожени от а, вноса на нелегален улов на риба. Какви мерки смятате да възприемете за борба с нелегалния, незаконния улов? да не би да мислите, че падането на митата е мярка за борба с този вид улов. Напротив, той го стимулира. падането на митата стимулира този улов. Благодаря, господин Люпен, за въпроса. Знам, че семейството ви се е занимавало с риболов. Вие сте любител риболовец. Така че сте добре запознати с ситуацията. Не ми се иска комисията да се занимава с тази тематика. Считам, че държавите членки имат своя отговорност в тази сфера, тъй като това не попада в а, рамките на нашите общи политики и по никакъв начин няма да се опитвам и да го включа там. Като бъдещ комисар, обаче аз ще отговарям за последствията от а, риболова, върху околната среда, както и от съответните риболовни кораби. Няма значение дали са малки или големи, трябва да се включи фактора замърсяване от тях в общата картина. Не можем да продължаваме напред. Едно, един голям риболовен съд не замърсява задължително повече от малък, ако има необходимите инструменти. А, ако един пък малък, може да оказва по-голямо отрицателно въздействие върху околната среда, защото всичко е свързано с отрицател... с а, е, а, е, отношенията и съотношенията по отношение на замърсяването. Темата е голяма. Новия регламент дава възможност да се дават точки при прилагането на този риболов и ако наистина има такава възможност, ще бъдем по-ефективни и ефикасни. Този нов регламент задейства и по-стари такива, упростява се процедурата. Нашите инспектори наистина ще имат възможност да извършват реални инспекции и да възнаграждават онези, които всъщност спазват правилата. Това е един ефикасен инструмент – Знаете, че имахме проблеми, що се отнася до правоприлагането. Надявам се нещата да се подобрят. Господин Люпен, имахме сериозни проблеми, а, както знаете, и дори сметната палата имаше отрицателен коментар по отношение на прилагането на риболовната политика. Трябва да видим дали регламентът ще ни помогне да се справим с този проблем. Благодаря допълнителен въпрос. Благодаря за това, че споменахте е, моят семейен происход, защото моя баща и дядо ми е, са е, били рибари. Е, аз съм бил моряк в младостта си, така че опитът ми е професионален. И трябва да ви кажа, че това е тежък занаят. Всъщност в момента френските е, е, рибари е, са изправени пред прехвърлими квоти. Е, старият комисар Жо Борг беше за тези индивидуални прехвърлими коти. Какво е вашето мнение? Това място на пазара беше изключително запазено за европейци. Ако сега можем да купуваме квоти и да ги продаваме на рибари от трети страни, тогава всъщност ще дойдат рибари от трети страни. Вие какво имате да ни кажете по въпрос? Споменах вашето семейство, наистина, но имах предвид, господин Любен, факт е, че вашият баща е бил рибар в много сложни обстоятелства. Но нека да се върнем в настоящото. Говорите за прехвърлими квоти. Това е изключително важен въпрос. По-настоящем няма такава система на европейско ниво, вероятно го знаете, но съществува в някои държави, например Дания. Дъчаните считат, че тази система с нейните ограничения и норми, що се отнася а, до съответните квоти, които могат да бъдат прехвърлени, е положителна. Имаме и отрицателния пример на Исландия. Е, Системата се разпадна поради решението, които бяха взети тем. Така че считам, че ще имаме една детална дискусия, когато дебатираме по зелената книга. От самото начало едва ли ще бъда против използването на тези е, квоти, които могат да бъдат прехвърляни, тъй като има държави членки, които ги ползват. Това е тяхно право. И аз нямам право да се намесвам. Но съм съгласна, че ми се иска да не се окажем че маломерните кораби по този начин ще бъдат унищожени. Преминаваме към втория кръг, казва председателката. Една минута. Госпожа Петра Оневес. Благодаря. Добро утро на всички. Добро утро специално на вас, госпожо Даманаки. Желая ви успех Желая успех на вас, Алтам, и на промишлеността, на реформата на обща реболовна политика, която е изправена пред тежки проблеми. Те не са били решени, свръхкапацитет, свръхинвестиции, които все още засягат голяма част от флота на общността – без е, двете явления да са точно дефинирани и очертани. Разбира се, свръхексплуатирането на някои запаси и е, отпадането, отпадъците поради е, недобри е, управленски системи. Така че следващата реформа трябва да бъде много задълбочена на този фон. Какви са вашите приоритети и, и в каква посока ще тръгнете към децентрализиране на решенията, чрез разнообразяване на управленските модели или ще подходите по друг начин? Благодаря две минути за отговор. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на госпожа Невес за въпроса и. Знае, че вие отговаряте за една извънредно щекотлива тема. Знае, че готвите доклада за Зелената книга и знае, че вече са внесени стотици изменения или предложения за изменения в този доклад. Знам, че са повече от 300. Не съм имала възможност да прочета всички, но погледнах проекта на доклад. Виждам, че в него се съдържат много добри идеи, с които бих искала да се съобразя. Как ще подходим? Приоритетът ни е да рационализираме нормативната уредба и да я направим по-работеща. Зная, някои могат да кажат, че ще се опитаме е, да, направи, да превърнем в квадрат кръга, т.е. да постигнем невъзможното. Но е, това е традиция е, за гърците в геометрията и аз ще се опитам да постигна максималното. Зная, че в тази сфера има конкурентни интереси. Всички го знаят. Имаме интереси на потребителите, интереси на риболовците, имаме интереси на дребните рибари, риболовната промишленост от една страна, преработвателната индустрия от друга, да не споменаваме пък туристическата индустрия. Не е лесно да се постигне равновесие между всички тези съревноваващи се интереси и съм сигурна, че е, почитаемите евродепутати добре го знаят. Мисля, е, че приоритетите могат да бъдат свързани с четирите е, ключови думи, които споменах в е, встъплението си. Ще направим всичко възможно да постигнем устойчивост. Ще положим големи усилия за повишаване на демократичната отговорност, включително децентрализация и регионализация. Ще се опитаме да постигнем по-висока степен на спазване на правилата и е, ще се опитаме да разработим максимално полезни и добри е, политически инструменти. Мисля, че това можем да постигнем само ако работим ръка за ръка, т.е. заедно. Допълнителен въпрос, госпожо Невеш, ако желаете. Благодаря. Говорих за описанието, дефинирането и е, местоположението на флота. Сега крайбрежния флот и е, е, дълбоководния флот. Е, е, мислите ли, че трябва да има по така добро очертаване на едното и на другото и разграничаване между, другото, между двете? Мислите ли да направите изследвания, които да покажат как функционира едната и как функционира другата система на риболов? Комисарят, мисля, че това разграничение между спортния риболов и промишления риболов е, е много елементарно. Е, спорт, е, рибаря, който спортува, той не продава улова си. Сега разликата между дребния риболов и промишления риболов е по-сложна. Там се включват много комплексни критерии. Критериите, които до сега сме използвали, са големина на риболовния съд, освен това на малките съдове, не позволяваме да имат съоръжения, които се влачат по дъното. Господин Милана от групата на социалистите. Благодаря, госпожо председател. Добре дошли, госпожо Даманаки. Много се радвам на вашия парламентарен опит. Вие сте много добре в устните отговори на въпросите. По-добре отговаряте устно, отколкото писмено. Задавам ви следния въпрос. В е, Европа консумираме около 5 милиона тона е, продукти от аквакултури е, годишно. Европейската риболовна политика през последните години е показала някои недостатъци, но все пак комисията уведомява редовно парламента за намеренията си. Всъщност, Съгласна ли сте с идеите на парламента и на нашата комисия за конкретен регламент а, по въпроса за аквакултурите и по конкретни а, продукти от а, тези аквакултури. А, дали следва да се формира специален фонд за аквакултурите? Благодаря на господин Милана за въпроса. Риболовните ферми са нещо, на което исках да се спра от самото начало. Разбирам, че те са предмет на доклада, който скоро ще бъде внесен. Аз и с него ще се запознае. Необходимо е аквакултурите да бъдат максимално развити. Ние произвеждаме само 1,2 милиона тона аквакултури, но внасяме около 5,5 е, милиона е, е, тона. Годишният ръст във Франция е около 0,5%, но в други държави е 7-8% в тази сфера. Е, не само нашата генерална дирекция, но и доста други генерални дирекции имат отношение. И трябва да видим какво ще направим, за да постигнем необходимата координация. Е, ще извърша посещение в е, засегнатите държави членки, ще говоря с компетентните органи, за да видим как да подходим. В Зелената книга се дава идеята а, да има обща политика по отношение на аквакултурите и съответно специален фонд за тази цел. Допълнителен въпрос. А, искам да се съгласите с мен. Просто искам да чуя, че се съгласявате с мен. Относно необходимостта в този сектор да бъде извършена ясна реформа на правилата. В момента правилата за аквакултурите са пръснати в десетки нормативни актове. Нашата идея е, е всичко това да бъде рационализирано и консолидирано в един своден регламент. Съгласна ли сте с тази идея? Комисарят, да, съгласна съм. Различни е, служби имат отношение към аквакултурите, включително Генерална дирекция е, околна среда, здравеопазване, транспорт, е, не бихме искали е, да погасваме правомощията на другите генерални дирекции, но е добре да се консолидира нормативната уредба, защото това ще е, тласне сектора напред. Благодаря. Хаглунд, заместник-председател на АЛДЕ. Госпожо кандидат, бихте ли се задълбочили малко повече? Какво мислите по отношение на споразуменията между Европейския съюз и трети страни, включително като се вземат предвид а, аспектите свързани с правата на човека и екологичните стандарти. Имам предвид споразумението с Гвинея, което на тези основания отхвърлихме тук в парламента. А, също така, какво мислите за улова на тюлени и корморани? А, какво а, мислите а, за вредите, които нанасят на дребните ридбари някои видове? Благодаря, кандидата за комисар. Благодаря, господин Хаглунд. По въпроса за международните споразумения, искам да кажа, че има какво да се подобри. Нашата политика трябва да бъде усъвършенствана. И това е предмет на специална глава а, в документа за нашия преглед. А, имаме пари. 15% от бюджета ни а, е сумата заделена за международни споразумения. Следователно, ние имаме възможност да изменим тези споразумения така, че да помогнем на риболовната промишленост и да помогнем на тези страни, които се намират в затруднено положение, особено е, когато става дума за права на човека. Така че този механизъм трябва да се е, използва. Приветствам решението на Европейския парламент за Гвинея. Мисля, че приноса на парламента в нашата обща политика беше много голям. И той очертава необходимостта от задълбочен дебат на нашата политика. Правата на човека следва да бъдат сърцевина във всичко, което правим. Това е полезно за всички. Не само за рибарите, но и за третите страни, които често пъти не се възползват максимално от споразуменията, които сключваме с тях. Благодаря, господин Хаглунд. 30 секунди. Благодаря, госпожо Даманаки, за ясния ви въпрос, е, отговор на въпроса, свързан с поразуменията. Бихте ли накратко се спрели на хищните видове, които пречат на рибарите? Е, ден, на А, да, това беше за тюлените и кормораните. Не мисля, че това е от компетентността на Европейския съюз и на комисията. всъщност става дума за въпрос от компетентността на държавите членки. Европейският съюз ги е оставил да правят това, което намерят за това. А що се отнася до това какво аз мога да направя, Е, държавите членки имат отговорност за кормораните. Що се отнася до политиката за тюлените, такава имаме и тя трябва да бъде изпълнявана надлежно. Следващата година, може би, ще имаме възможност да поръчаме една оценка на въздействието по линия на риболовната политика и околната среда, за да видим какво ще правим с тази политика. Господин Хътън, госпожо кандидат казахте във встъпителното си слово, доверие към политиката. Това доверие в момента е поставено под съмнение. Когато говорихте за спазването на нормативната уредба, Мога ли да ви кажа само, че общата риболовна политика не се радва на никакво доверие в Шотландия, защото е, ние живеем е, с нея от 30 години и тя е довела само до сривове в нашата риболовна общност сред нашите рибари. Мислите ли, че положението може да се промени с вашата реформа на тази политика? Второ, когато говорихте за а, а, политиката като цяло, казахте, че ще се ориентирате към стратегия и политика на морските басейни не трябва ли онези народи, които живеят край морските басейни, да решават кой какво и как ще използва? Не е ли редно те да се ползват в най-висока степен от консервацията и опазването на видовете а, и по този начин да получат стимул? кандидатът за комисар. Зачитам мнението, което колегите ви и вашите избиратели са изразили във връзка с отрицателния ефект на общата риболовна политика, но има и положителни неща, от които се е ползвала и Шотландия. До известна степен благодарение на нашата политика, а, има а, увеличаване на а, някои а, запаси. И те дори е, са е, стигнали е, много високи нива. Това въжи и за мерлузата, северната мерлуза, южната мерлуза, писията, така че има положителни примери. Същото въжи и за морския език в Бискайския залив. Зная, че рибарите в Шотландия искат да чувстват, че участват пълноценно в политиката и че гласът им се чува. За това е много важно това, което ни казвате. Що се отнася до реформата на общата риболовна политика, ние наистина трябва много внимателно да мислим по въпроса за регионализацията. Кой ще взема решенията за морските басейни? е въпрос открит за обсъждане. Зная, че има хора и е, моето впечатление, че и вие сте от тях, е, че само крайбрежните нации трябва да вземат решения за басейните, които са им прилежащи. Е, не бих се съгласила с това. Мисля, че и договорът не е на това мнение. Ние имаме обща политика, но е, все пак е, с удоволствие ще участвам в по-нататъчна дискусия. Допълнителен въпрос. Не мислите ли, че е редно да поставим под съмнение някои общи аспекти на нашата политика. Ако бъде доказано, аз мисля, че това е възможно, да бъде доказано, че тези аспекти не функционират добре. Е, определени общности е, вече не могат да действат по начина, по който са действали традиционно, защото договорът им го забранява. Не смятате ли, че от време на време договорът всъщност създава проблеми и не, не е ли редно тези проблеми да се преодоляват? 30 секунди за госпожа Даманаки. Длъжна съм да спазвам договора. Но самият договор предвижда, че цялата политика подлежи на обсъждане. Именно това правим. Ние говорим не само за проблемните места. Всъщност на основание договора ние ще направим преглед на цялата обща риболовна политика. Това е целта на Зелената книга. За това говорим и за обща реформа на риболовната политика, генерална реформа. Благодаря. Господин Стивенсън, благодаря госпожо Даманаки. Много се радвам, че така при сърце вземате проблемите на общата риболовна политика, особено що се отнася до децентрализацията, регионализацията, поставянето на политиката в ръцете на заинтересованите. Само, че протокола за субсидиарност изключва децентрализацията към държавите членки. Как ще преодолеете това препятствие? И как ще гарантирате, защото всекидневното управление на риболовната политика да не допуска управление на макро ниво, което се оказа такава катастрофа по отношение на риболов. Благодаря, госпожа Даманаки. Наистина. Договорът предвижда, че ние не можем да е, национализираме повторно нашата политика, която и да е от нашите политики. И затова от самото начало се опитах да бъда пределно ясна за това какво мисля за връщането на правомощие в ръцете на държавите членки. Това, което аз наричам децентрализация и регионализация, съвсем не е ренационализация. Не говорим за това да се връщат правомощия обратно в ръцете на държавите членки. Напротив, трябва да има възможност детайлните аспекти на нашите решения да бъдат изпълнявани на местно ниво. Това е допустимо по договора и нашите експерти по право на Европейската общност ни казват, че е допустимо. Това е предвидено в Зелената книга и за това говорим как ще го постигнем. Но съм съгласна с вас. Не бихме могли и да си помислим за връщане на компетентност на държавите членки. Ще се опитаме да се справим максимално. 30 секунди за допълнителен въпрос. Можем ли да бъдем сигурни, госпожо Даманаки, че уравновиловката при а, управлението няма да се стори примамлива на вас и вашия екип от тук до края на мандата ви? Е, εσείς ο ίδιος είπατε πριν ότι πρέπει να αποφύγουμε το Вие самият казахте, че трябва да а, избегнем микроуправлението. Съгласна съм. Не би трябвало да използваме една система и да я прилагаме към всички. Напротив, решенията ни трябва да са а, приспособени към отделните морски басейни. Смятам, че тук е възможно да постигнем съчетание на интересите и правилата, а, без да налагаме военна дисциплина, но и без да се връщаме към микроуправлението. Няма да бъде лесен този път, но смятам, че ще можем да го извървим. Господин Ферейра, една минута. Благодаря, госпожо Даманаки. Връщам се на е, децентрализацията. Госпожо кандидат, току-що повторихте за пореден път, че сте против ренационализирането на общата риболовна политика. Вие сте за обща политика в тази сфера. Сега, едно нещо е политиката и друго нещо е цената на тази политика. Какво мислите за опасността от ренационализиране на разходите за общата а, риболовна политика? Аз говорих за нуждата от обща риболовна политика. Обща политика. Наистина вярвам, че европейският проект, интеграционен проект, има е, необходимите гаранции и правила за справедлива подялба на трудностите и разходите. Доколкото съм водила предварителни разговори, ние разполагаме с необходимите гаранции. Е, доколкото работим и в колегия, в комисията, аз ще подкрепям всички е, необходими изменения и предложения, които правят колегите комисари. Допълнителен въпрос. Аз ви питах как ще реагирате на опасността от намаляване на средствата в фонда за риболова. И какво мислите за идеята да стане постоянно това, което а, през 2002 година беше изключени? А, 12-милната граница за рибари от отделна държава. И какво ще ни кажете за споразумението за континенталния шелф извън границата от 12 морски мили? Кандидатът. Разбира се. Ще спазваме ЮНКЛОС. Това е, е конвенцията на ОНЕ за е, поморско право. Винаги съм го казвала. В различните страни положението е различно. В Средиземноморието риболовната зона е от 6 до 12 морски мили. Обаче е, някои държави им ползват понятието изключителна економическа зона, което е 200 морски мили. Ние ще спазваме до сегашната политика на комисията. Благодаря ви. И е, на последно място, господин Салаврако с една минута. Последен въпрос от втория кръг. Госпожо Даманаки. Вярвам, че присъствието ви тук е много удовлетворително, макар в Гърция да принадлежим към различни политически партии, никога не съм представал да се възхищавам на остротата на вашия ум и на брилянтните позиции, които защитавате. Искам да ви задам въпрос за Средиземноморието. Както знаете, Средиземноморието се ползва от много държави и някои страни в този басейн не са членове на Европейския съюз. В Средиземноморието няма изключителна економическа зона, няма и открито море. Като бъдещ комисар, как ще гарантирате равни възможности на рибарите, защото нашите рибари са длъжни е да се подчиняват на подробно и строго законодателство, но те се конкурират с рибари от страни извън Европейския съюз, които не се подчиняват на такива правила и още повече често ловуват нелегално във водите на нашите рибари. Кандидатът. Искам да благодаря на колегата за любезните му думи. Вие поставяте сериозен въпрос, който засяга не само Гърция, а и много средиземноморски страни. Рибарите в Средиземноморието се сблъскват ежедневно с нелоялна конкуренция от страна на рибари от други страни – Всъщност Средиземноморският басейн се дели между евро... държави от Европейския съюз и други държави с Средиземноморски бряг, които не винаги показват волята да спазват международните правила. Мисля, че най-доброто решение на този въпрос е диалогът и трябва да се възползваме максимално от всички възможности, с които разполагам. А, ние сме а, членове на GFCM, това е Комисията за Средиземноморието, и на ICAT. Тук са включени всички средиземноморски държави, включително Турция. Много важно е да направим така, че всички да спазват правилата. Трябва също да е ясно, че Европейският съюз, който е най-големият вносител на риба в света, няма да внася продукти, идващи от незаконен улов на риба. Тези продукти няма да имат достъп до пазара на Европейския съюз, защото ние ще прилагаме собствената си нормативна уредба. При тези рамки трябва да намерим максимално добро решение за всички защото крайната цел е да защитим своите рибари. Ще ви уверя, че ще направя всичко възможно за постигане на тази цел. Надявам се, че Конвенцията на ООН по морско право ще бъде спазвана мирно и резултатно в целия средиземноморски басейн. Господин Салабакос, уточняваш въпрос? Не. Желая ви всичко добро, госпожо комисар. Господин Кадек. Мадам Дамадаки, euh, bienvenue parmi nous. Euh, je suis de ceux, et je ne suis pas le seul, аз не съм единственият, който смята, че при сегашното състояние нещата е немислимо да се е, приемат индивидуални прехвърлими е, квоти е, за рибарите. Аз е, съм представител на френските рибари в е, случая, е, на тези от Бретон е, в частност, е, които постоянно се страхуват в рамките на Лисабонския договор смятате ли, че трябва комисията риболов на парламента да направи нова дефиниция на дребния риболов, което да помогне на дребните рибари да оцелеят визави риболовната промишленост? Е, Благодаря. Благодаря за този въпрос. Съвсем честно казано, е, прехвърлимостта на квотите в рамките на индивидуалната система за, за прехвърляне на квоти ITQ е много трудна тема. Аз разбирам вашата загриженост за рибарите в Британия, е, но и аз ще повторя, че някои държави членки вече прилагат тази система. Важно е да има съответните предварителни условия за тази система и да има определените ограничения. Пазарът не позволява прехвърлянето на тези права в между индустриални производители. Има граница от 5% и държавите членки, които прилагат тази система, я използват оптимално и ние ще използваме всичките си възможности именно да защитим малките рибари. Мога да се съглася с вас. Трябва ни една официална дефиниция на малкото рибарство. И в рамките на общата политика ще обсъдим този проблем. Ще вземем предвид различни елементи. Големината на съдовете а, няма да има устройства, които се влачат под дъното. А, е, въпроса за собствеността също трябва да се вземе предвид. Който има стотици малки риболовни кораби, а, е, той едва ли ще въжи за, за малък рибар ще трябва да изработим най-добрите решения. Господин Катек, уточняващ въпрос. Една тема, която много пъти бе поставена. Има реално противоречие между пълното отваряне на световните пазари и устойчивата политика. Днес над 60% от рибните продукти в Европейския съюз идват от трети страни как смятате да задължите тези страни да спазват строгите екологични, социални и други норми, които в момента техните рибари не спазват, а нашите спазват? από τα δικά σας, λένε ότι... Според информацията, която аз имам, е, нещата са даже по-сложни. 70% от нашите рибни продукти, е, които ползваме, са, са вносни продукти. Е, трябва да подходим дефензивно и офензивно. Дефензивно като спазваме нашите правила и правилата за безопасност на храни, на здравеопазване и като настояваме да тези правила да се спазват и от другите, а именно като ограничим и намалим и премахнем нелегалния внос от нелегално, риб, от нелегално риболовство. Важно е нашите граждани да знаят какво ядат, също така и в рамките на общата политика в областта на рибарството. Е, Андреас Ние сме изправени пред големи предизвикателства. имаме криза в сектора. Вие говорихте за напредък, за достоверност. Смятате ли, че промяна в сектора може наистина да подобри ситуацията и демократизацията на нашите партньори. Е, чрез договори. Как може да бъде постигнато това и ролята на жената в политиката по рибарство? Аз ще се опитам да отговоря най-напред за жените. Е, помолих за данни в тази област. Няма много рибарки. <laughs> така да се каже. 4% от рибарите са жени и в общи линии 26% в целия сектор. Няма много жени в сектора, има обаче много жени, които работят в рибопреработвателната индустрия. Рибите, жените участват до някаква степен в тази индустрия. Аз се свързах с женски организации. Те потвърдиха желанието си жени да бъдат привлечени повече в риболовната индустрия. Сега другите аспекти. Цените на рибните продукти и защитата на потребителите. Това е важно. Потреблението на рибни продукти в някои държави е намаляло и тук трябва да направим Нещо не може просто да се отеглим от политиката. Трябва да помогнем на най-слабите, на малките рибари и на те, онези, които не могат да съществуват без нас. Трябват ни а, модерни инструменти, които да вземат предвид общностното право. Тук съм съгласна с вас. Благодаря. Много бързо отговорихте, по-бързо отколкото аз запитах. Е, говорихте обаче за измерими мерки. А, е, и какво ще направите за политиката в областта на рибарството, която не функционираше така добре и ролята на жената? Имаме 18 000 кораба. Знаем какви е, качества, на какви качества трябва да го отговарят нашите кораби. Но съвсем честно трябва да ви кажа, ние не знаем много за свръхкапацитета. Много често сравняваме нещата и тези сравнения, които правим, не са точни. И оценката на е, износа, това е също много важно, искам да добавя. За Две минути, господин Аймас. Госпо, госпожа Аймас. Госпожо Таманаки, е, сегашната система за контрол на улова и на начина на улов е, не доведе до необходимата цел. Според мен трябва да се привлекат рибарите в тази система и да има една допълнителна система за наказание и поощрение. По този начин ще се постигнат най-добрите резултати. Ето и моят въпрос. Какви стимули може да си представи комисията, така че рибарите да спазват правилата на общата риболовна политика и как комисията смята да привлече чрез комуникация, чрез допълнителни стимули рибарите в а, тази инициатива? Госпожа Таманаки. Аз ви е, се съгласявам с вас, госпожа, госпожа Хаймас. Важно е рибарите да са въвлечени във вземането на решение, тогава те ще са по-склонни да спазват правилата. Това е така. А сега за условията и за стимулите. Това е страшно важно. На нас не е необходимо това и в новата, новия регламент за ITQ и за контрола на общностно равнище сме предвидили точкова система. Трябва да има стимули. Това е нашата логика, която сме заложили. И освен това, а когато някой нарушава правилата, той ще бъде санкциониран, а който спазва правилата, е, за него ще има евентуални положителни последствия. А сега за риболовните съоръжения. Ние определяме квотите за държавите членки. Държавите членки обаче могат сами да предложат стимули. Някои вече го правят. И ние приветстваме тази политика за създаване на стимули, защото така е, рибарите спазват правилата. До уточняващ въпрос от ваша страна не. Е, много сме добре във времето. Сега няма да съм толкова строга, но моля ви, не злоупотребявайте с доброто ми на е, настроение. И сега последните са първи. Това също е хубаво. Госпожа кандидат комисаря също ще каже няколко думи за край. Госп... Господин Валес z Gdańska z nad Госпожо Деманаки, аз съм от Полша, при Балтийски регион. Искам да попитам за моя регион. Полския риболов на Балтийско море е... Имаме 400 големи и 900 малки риболовни съда. Над 2000 работни места – и още 7 на всеки един а, риболовец, които са свързани с преработвателната индустрия на Польша. Независимо от а, програмите за защита, запасите на Балтийска треска падат. Какви мерки бихте предприели, за да може да има по-голям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 Е, да мислим именно в тази посока, да имаме достатъчни рибни запаси и да и рибарите да имат сигурни работни места. Е, ние имаме една многогодишна програма. Имаме многогодишна програма за треската. Аз е, имам едни междинни данни и на базата на които мога да кажа, че не може изведнъж да спрем квотата, е, да системата за квоти и не може да променим начина на риболов изведнъж, защото това би имало много големи последствия и за други засегнати страни, например за морските бозайници, които са защитени под Натура 2000. Трябва да имаме балансиран подход, да не застрашим екологичния баланс. Трябва да намерим оптимално решение, но решение основано на многогодишната ни програма. Е, благодаря, господин за Допълнителен въпрос. И аз ви благодаря. А, съвсем накратко. Има един проблем, на който не отговорихте. И той е свързан с уловът на много малки, в смисъл на млади риби треска. Каква е причината за това? дали са такива рибните съоръжения или самата технология на риболова, но моля ви отговорете на този въпрос. Благодаря за тази забележка. Нямах възможност, нямах време да отговоря на, на да, да засегна и този аспект. Но наистина е, трябва да осигурим финанси за е, прилагането, за използването на изборни е, риболовни съоръжения, за изборно прилагане на риболовните съоръжения. Е, трябва да уточним защитени зони, кои, в които риболовът няма да е разрешен в определен период от време. А, именно когато мигрират младите риби. Това трябва да бъде регулиране. Регулирано. Господин Арсенес, за една минута. Благодаря. Госпожо Доманяки, аз ви познавам от гръцката политика. Вие сте символ на, на нашата политика и аз видях, че вие сте много добре информирана за рибарството и имате много инициативи. Това е важно за нашите граждани и за бъдещите поколения. Е, хубаво е, че имате, че планиране реформа за общата политика в областта на рибарството. Вие казахте, че тази реформа ще доведе до намаляване на флотата и ограничаване на улова. Но трябва да вземем предвид, че в определени области риболова е много важно, е, е много важен клон от економиката. Мислите ли, че рибарите, които са подложени на определени изключение на определени правила ще пострадат от негативните последствия. Благодаря за любезните думи, казва госпожа Таманаки, Аз не съм експерт е, в областта на риболова, но генералната дирекция много ми помогна, експертите много ми помогнаха и моят предшественик е, много ми помогна за е, да достигна до тези данни. Аз имам една много подробна, аз водих доста подробна дискусия с кандидат комисара за социални въпроси и с него говорихме за социално финансиране от социалния фонд, именно за хора, които е, трябва да прекратят риболовната си дейност. Това не е леко. Е, трудно е да убедим хората, че трябва да се преквалифицират и да спрат да са рибари. Как може да финансираме, да увеличим да подобрим финансирането именно на тези лица, които са засегнати от а, тези реформи. А, това обаче не е в моите компетенции и не е в компетенциите на комисията. Това е прерогатив на държавите членки. Но тук трябва да кажа, че ще спазваме правилата и в тази област но трябва да намерим и правила и трябва да намерим изход от ситуацията на е, именно за тези рибари в е, тези области ще направим, ще създадем мерки за по-възрастните рибари, за по-младите рибари. За по-младите рибари, например, може да а, помислим за пренасочване към професията моряк или за даване на сертификати за отлични риболовни дейности и практики. Ще работим с профсъюзите. Има профсъюзи, които се работят с рибари, но до момента нямаме контакт с тези организации и такъв контакт предстои да се направи. Оточняващ въпрос. Благодаря за отговора. Е, сега е един труден въпрос. И днес нещата изглеждат така, че имаме свръхкапацитет, улов и не не опосредстваме устойчивия риболов. Е, чрез климатичните промени запасите намаляват. Какво ще предприемете за намаляване на, кли... на последствията на климатичните промени върху рибните запаси? Да, това е тема, която още не сме изследвали достатъчно добре. Нямат липсват ни научни данни. Научните данни са недостатъчни. Имаме ли проблем? Е, беше въпроса е, госпожа Даманаки. Аз казах, че нямаме достатъчно научни данни до момента, за да оценим въздействието на климатичните промени върху океаните и рибните запаси. Аз е, говорих с кандидат комисаря за научни изследвания и развитие има около 30 милиона евро а, бюджет а, за изследвания. Около 5 милиона са предназначени главно за изследвания в моретата и крайбрежните зони. И се надявам а, с тези средства и в скоро време да имаме съответните изследвания, на които да се опрем. Ще работим с съответните научни организации и съвети. И накрая на четвъртия рунд. Господин Девиц. Докато ние се опитваме да защитаваме нашите запаси посредством подобряване на общата рибна политика, се развива един друг процес, който е сертификацията на устойчивия риболов, защото много супермаркети и много производители биха искали да получават рибата си от устойчиви източници. Близо 10% от риболова по света по-настоящем е въвел практики, които са дали възможност да получат такава сертификация от съответния съвет, който издава такива сертификати. Така се дават и допълнителни пари за отлично качество, съответно потребителя е сигурен какво получава и има устойчивост. Така че това паралелно развитие, сертифицирането на устойчивите риболовни а, а, източници е нещо, което вие бихте насърчили. Благодаря, господин Дейвис, за интересния въпрос. Знаете, комисар Бърк и неговата дирекция се опитаха да, на, да направят нещо по въпроса за етикетирането на рибни продукти. Не сме стигнали до задоволителни резултати и няма още оценка на въздействието. Няма добър доклад в тази насока от съответната дирекция, но ще направим каквото можем, за да въведем една система на минимални критерии. Така че един рибен продукт, който се продава в супермаркета, да има съответния а, етикет, който да съответства на едно устойчиво рибарство. Но вие говорихте и за нещо друго, което е много интересно екоетикетирането. Възможно е едно етикетиране, което един етикет, който да обещава потребителите, че олова или рибния продукт е екологичен. Има много интересни инициативи, които създават добавена стойност и мисля, че може да работим в тази насока и да следваме тази политика, но трябва да въведем една единна система за сертификация, единна на европейско общностно равнище. Забелязвам, че Испанското председателство също говори за екоетикетите като част от 6-месечните си планове за председателство. Това, което обаче ме притеснява е да не се окаже, че пак изобретяваме топлата вода и пак дублираме усилията си. Искаме се да надграждаме на добрите практики и да укрепваме тяхното съществуване в бъдеще. Системата, която ще въведе, на Европе... ще въведе Европейския съюз е система от минимални критерии, които са необходими за потребителя. Така че гражданите да знаят, че е, рибата, която ядат, е уловена по правилния начин. Начин отговарящ на нормите. Естествено няма да откриваме колелото. Благодаря. Госпожа Робост. Госпожо председател, Имаме много строг график и е, благодарение е, на това, че сме добре във времето, може да зададем допълнителни въпроси. Е, може ли да задам допълнителен въпрос, ако, ако ни остане време, е, защото не искам да се намесвам в сегашния график. Да, госпожо Родост. Аз ще се опитам да спестим време, така че е, госпожа комисаря да може да отговори подробно на въпросите. За съжаление, нашия метод е много точно изчислен и не мога да давам време за допълнителни въпроси на дадена политическа група. Ако е вие получите допълнително време за въпрос, трябва и другите да получат допълнително време, така че ще се придържам към правилата. Е, тези изслушвания трябва да протичат по строга процедура. Много съжалявам, с удоволствие бих удоб удовлетворила вашата молба, но не искам да съм несправедлива а, спрямо другите и спрямо госпожа комисар. И сега е думата има господин Ревелини. Благодаря, госпожо председател. Каква политика смята да провежда госпожа Таманаки? спазването на общностните правила, улова, квотите, ограничаване на улова. Добре. Това е ясно, но а, държави, някои държави от Средиземноморския регион и други държави а, на международни на, но равнище не се съобразяват с тези правила. Какво ще предприемете? по отношение на е, държави извън Европейския съюз, които печелят повече от своя риболов. По този начин, не спазвайки правилата. Господин Ривелини, е, държавите не членки, държавите от Европейския съюз, от Средиземноморския регион, естествено, трябва да спазват строгите правила. И то правилата, които въжат за Европейския съюз. Има и този регламент за Средиземно море. И искаме да се опитаме е, тези средиземноморски страни да спазват този регламент. Но естествено има проблеми. И естествено зная, че много държави от Средиземноморския регион не се починават, не се чувстват обвързани и не прилагат този регламент. Още не са уточнени защитните зони, регионите, защитените региони. Няма като каталог на видовете, но нещата стоят последния начин. Всички ние имаме нашата отговорност. Ето, например, един италиански рибар. Той се конкурира с рибар извън Европейския съюз, който има много повече възможности, така да се каже, е много по-свободен и да не спазва правилата. Сега какво е решението? Решението е ние да се опитаме, но и други рибари да да наложим тези правила? Как може да постигнем тази цел? Може да оказваме повече натиск в международни организации. Либия, Алжир, например, те също членуват в регионални и международни организации, например регионалните организации за Средиземноморски регион. И в по този начин може да се наложим за спазване на правилата, например с Марокко. С Марокко имаме споразумение. Може чрез нашите международни отношения да се застъпваме за спазване на нашите правила. Освен това, има и възможности за санкции. Може да кажем, че не искаме да внасяме нелегални продукти. Е, това е наше право да забраним вноса на, нелегал, на, ни, на нелегален улов. Но, естествено, трябва ефикасно да прилагаме контрола от страна на Европейския съюз. Имаме е, агенция в ЕГО, имаме кораб. Един хубав нов кораб, който има за задача да контролира именно спазването на нашите правила. По този начин и само по този начин може да постигнем тази цел. Господин Ревелини, благодаря, госпожо кандидат комисар. Това беше хубав отговор. Трябва да защитаваме интересите на Европейската общност. И Трябва да защитаваме интересите на нашите рибари е, срещу интересите на рибари от е, държави извън Европейския съюз, е, които защитават техните интереси доста агресивно понякога. Но не бива да имаме идеологически предразсъдъци. Може ли да ни кажете какви мерки ще предприемете спрямо либийски малките репери спрямо, господ... Е, спрямо Катафи, който нарушава международните води. Ще се изработи ли споразумение между Европейския съюз и Либия, както бе предложено от вашия предшественик през 2008 година? Мога да ви обещая, мога да ви обещая, че аз като комисар ще използвам и прилагам всички инструменти, които имам на разположение като комисар. И за това имам предвид научните данни, докладите, социалния диалог и естествено, ако ме утвърдите като комисар, възможностите на генералната дирекция. Не повече и не по-малко. Мисля, че идеологичните предразсъдъци, е, така да се каже, идеологичните резерви, те също трябва да бъдат предвид, но ние си имаме нашите правила. И аз ще се ангажирам е, когато се говори с Либия е, тези въпроси да бъдат засегнати. Е, трябва да се опитаме да работим от името на Европейския съюз в е, международните организации, именно за постигане на тази цел, целта спазване на правилата. Не бива да търпим изключения. Не бива да накърняваме рибните запаси. Всички трябва да се движим в една посока. И накрая, госпожа Траутман, госпожо кандидат комисар, моята група очаква от вас увеличаване на заетостта, премахване на социалното отграничаване – искам а, да ви кажа, че във всички сфери ние имаме двойна криза. Економическа криза, има мерки, с които се предлага да се излезе от нея, но освен това имаме замърсяването. А, крайбрежно замърсяване, замърсяване на водата, а, което а, засяга рибарите и а, агрохранителната индустрия. Какви са мерките, които вие конкретно бихте ни обявили в връзка с обновяването на мерките по тези направления. Благодаря, госпожо Тратман. Благодаря и за гостоприемството, което проявихте в родния си град. От една страна стои въпроса за пълната заедост. Това е много деликатна тема и необширна, и много обширна, извинете, тема, особено като се има предвид настоящата економическа криза. Обсъдихме с председателя Барозо и а, кандидатите за комисари тази тематика. Становището е, че трябва да защитаваме създадените вече работни места и да не ги губим. От друга страна обаче не може да се постигне економически растеж единствено и само като се създават работни места, т.е. те не са абсолютно свързани. Може да има економически растеж, а да няма стабилизация на пазара на работните места. Аз съм убедена, че съответния комисар и съответната генерална дирекция биха направили всичко възможно, за да постигнат такава стабилност. Аз ще работя с тях и по никакъв начин не бих искала да има загуба на работни места в сектор риболов. Трябва да има добро разпределение на възможностите за риболов, за да можем да запазим работните места в този сектор. След това ще видим как се прилагат съответните правила, така че екологичната криза, пред която несъмнено сме изправени, да може да бъде разглеждано от гледна точка на економическата криза и защитата на работните места. Трябва да използваме всички инструменти, които се съдържат в интегрираната морска политика. Можем да се фокусираме върху пространственото планиране и растежа на базата на познания. Надяваме се и научната област да подаде своя принос, за да можем да съчетаем заетостта с всички останали дейности. Както казах и в самото начало, считам, че е възможно да се съчетаят и трите нишки. От една страна устойчивост в околната среда, в социума и в економиката. Бихме могли да съчетаем всички тези елементи, ако разберем, че те са взаимосвързани и подходим по тях еднообразно. Допълнителен въпрос благодаря за отговора. Ще ни привлечете ли към работната си програма? Научните изследвания, е, които биха могли да доведат до създаване на зелени работни места и е, това е един лозунг, е, не само, а би трябвало да се превърне в реални действия в следващата легислатура. Включително нашата комисия може да има отношение към това. Какво мислите за нашето привличане? Μακάρι η απασχόληση, να... η απασχόληση στον ελευτικό τομέα να ήταν δική μας αρμοδιότητα μόνο. Надявам се, заедостта в е, риболовния сектор е, да бъде нещо, което да бъде част от моя портфел, за да мога да поема личен ангажимент и след това да го изпълня. За съжаление обаче той е в е, мандата на Генерална дирекция за етост. Това, което мога да обещая обаче, че ще си сътруднича с тях и аз ще бъда на ваше разположение. Ще бъда тук често. Поне три пъти годишно възнамерявам да говоря пред вашата парламентарна комисия и винаги, когато имате някакъв въпрос или тема за дискусия след големите събития, пък ще идвам, за да ви информирам за това какво се е случило. Благодаря. И сега последния кръг. А, а, но, преди да преминем към него, господин Матео. Благодаря най-отдалечените региони са изключение в, по всички въпроси, включая и риболова. Затова трябва да бъдат третирани по различен начин. Точно това е записано и в Лисабонския договор и точно това трябва да се опитаме да постигаме всеки ден. Има много пречки, които трябва да преодоляваме. Но Риболовът в исторически план е изключително важен за нашата економика и искаме той да продължи да бъде такъв. Госпожо кандидат за комисар, знаете, че за да стане всичко това, всички институции на комисията трябва да подкрепят този въпрос. Затова имам три въпроса, които са тясно свързани. Първо, какво може да се направи, за да се подпомогнат риболовната индустрия а, и останалите свързани с нея в най-отдалечените региони, как можем да преодолеем географските а, пречки а, в тези региони и на трето място Дел сектор пескеро И, по отношение на замразената по отношение на замразената риба, тя е замразена отдавна. Какво може да се направи по този въпрос? договора се казва, че има конкретен режим, който се прилага към най-отдалечените региони и това е нещо съвсем естествено. Те са много отдалечени от а, континента и за това при тях са необходими специални мерки. Сега имаме програмата Посейд, Посейдон, която знаете се развива до 2013 година и в момента се прилага с цел подпомагане на най-отдалечените региони на Европейския съюз. Е, Освен това, имаме изключителен достъп до тези региони и техните териториални води. Може да се излезе с предложение, където да се използват конкретни измерения, свързани с малките риболовни кораби. Що се отнася до економическа подкрепа, която може да бъде предоставена на тези региони, аз считам, че може да се проведе една дискусия в светлината на новата финансова перспектива. и с удоволствие ще изслушам вашите предложения. Ако имаме специализирано финансиране за аквакултурите, то тогава бихме могли да го направим, но по-настоящем не можем да направим нищо друго за аквакултурите от това, което имаме в момента. Тези най-отдалечени региони а, имат много специфични характеристики и ние трябва да подобрим своето сътрудничество с тях. Бихме могли да каним по представители на местните органи на властта, от тези региони и в рамките на общата риболовна политика да видим дали не може да се направи един регионален съвещателен съвет с тях. Но ще видим дали ще се съгласят, защото те трябва да дойдат тук, да обсъдим различните въпроси, да видим как може да се работи по конкретната политика за най-отдалечените региони като цяло. Разбира се, че ще спазвам и съответните а, разпоредби на съда и мисля, че Азорските острови се обърнаха към съда на европейските общности и се стигна до разрешаване на проблема. Благодаря. По отношение на границите, водните. I'm sorry, I missed it. а, Делимитиране на водите. Та, да. говорих за делимитирането на водите. Казвате, че прилагате програмата Посейдон, но цифрите от 2001 година показват, че замразяването на риба изобщо не отговаря на нашите изисквания. Аз мисля, че трябва да се променят тези количества. Работата ви е изключително важна, но трябва да се ангажирате и с най-отдалечените региони. Те дават една отлична възможност и за Европа, пък и за вас. Δίλια τα οποία εκταμιεύονται, στη βάση ενός πολιετού προγράμματος. Δεν είναι... Средствата от фонда са част от една многогодишна програма. Те не са замразени. И става дума, в крайна сметка, за решения, които ще вземат регионалните а, органи, за да могат да бъдат а, използвани тези средства. Многодишната програма не може да бъде променена. Що се отнася до схемата за изключителен достъп, което се прилага към най-отдалечените региони, мисля, че това е един режим, който трябва да бъде изпълняван. Азорските острови се обърнаха към съда и ние ще трябва да приложим решение, е, извинете, да изпълним решението на съда. Следващия оратор господин Санчес Преседо. Разбирам, че идвате от е, демократична страна, имате такъв опит а, е, е, от... и говорите ясно. Идеята обаче да има сигурност и приобщаване този смисъл, за да се постигне по-голяма безопасност за риболовната флота, имайки предвид, че те постоянно почти се намират в а, неевропейски води, за да има по-висококачествени продукти, които те принасят. Не трябва ли да има по-високи стандарти за качество и за нелоялна конкуренция? Не трябва ли да включите в още риболовна политика сектори, които не са включени, като например крайбрежните флоти и дребните флоти? Ευχαριστώ για την ερώτηση. Σε σχέση με την παρουσία του στόλου της Ευρωπαϊκής... Благодаря. Що се отнася до присъствието на риболовния флот на Европейския съюз в международни води, това присъствие е важно. Има около 340 риболовни съда, които ловуват по линия на двустранните споразумения, които сме сключили – Имаме 5800 риболовни съда, които ловуват в международни води, благодарение на членството на Европейския съюз в регионални организации за управление на риболова. Това е голямо присъствие, то трябва да бъде отстояно. Трябва да прилагаме едни същи правила навсякъде, освен това, така както вие казахте. Значи, нашите правила в областта на риболова трябва да въжат и за вносните продукти в Европейския съюз. За това в момента прилагаме регламента за незаконния улов и е, за правилното му прилагане си сътрудничим с близо 50 е, страни. Е, правим максималното. Това, което е важно, е всички тези резултати да се отразят върху живота и работата на рибарите с малките лодки, не само в Средиземноморието, но и другаде. 90% от риболовния флот се състои от малки съдове. Сега, как цялото това законодателство ще стигне до малките лодки, без да се поставят рибарите в невъзможност да печелят прехраната си? Трябва да прилагаме нормите стриктно и освен това да мислим за конкретното финансиране. Ще ви дам а, а, конкретен пример. А, имаме специално финансиране за новите съдове, но можем да го разпрострем и към малките съдове, ако те искат да а, усъвременят, а, модернизират а, своето оборудване и съоръжение. Така ще се стигне до осезаеми резултати. Допълнителен въпрос? от господин Преседо. Благодаря. Исках да кажа само във връзка с присъствието на нашия флот в международни води. Аз съм от регион, където риболовът е много сериозен поминък. И се надявам, че в мандата на този парламент мидите и черупковите, които ловим ние, ще бъдат включени в общата риболовна политика. Госпожа Даманаки, едно допълнително изречение което не казах преди. Когато мислим за присъствието на нашия риболовен флот в международни води, не бива да забравяме за пиратството. Вие знаете, че Европейския съюз има програмата Атланта, която защитава търговския флот и тук имаме проблеми. Испания и Франция вече решиха да участват в Атланта и трябва да направим така, е, че е, програмата да бъде разпростряна е, към защитата и на риболовните съдове. Благодаря, госпожо кандидат. Последен въпрос от Риболовната комисия. Господин Цукала с една минута. Първо, госпожо Даманаки, добре дошли в Европейския парламент. Благодаря ви за отговорите, които дадохте до тук. Аз а, а, се радвам на вашите отговори. Като а, политик, запознат с техническите въпроси и а, като технократ, който знае много за политиката. Вие казвате, че аквакултурите често пъти се отразяват отрицателно върху туризма и а, местната среда. Защото, когато говорим за устойчивост, трябва да имаме предвид не само економическата, но и екологичната устойчивост. Мислите ли, че устойчивостта и аквакултурите са съчетаеми? И какви а, мерки предприем, ще предприемете за стимулиране на биологично чистото, т.е. устойчиво а, развитие на аквакултурите? Благодаря, господин Цукалов. Отговорът ми на въпроса за аквакултурите и устойчивостта е, че трябва да се опитаме да постигнем такъв резултат. Според учените това е възможно, щом те го казват. И ако имаме необходимите научни данни и доказателства за постигане на такова съчетание, би трябвало да се стремим към него. Сега, Ако културите могат да доведат до устойчивост само ако са починени на определени условия. И трябва да сме сигурни, че тези условия се спазват. Задължително е да се види как а, се отразяват аквакултурите върху околната среда. А, учените ни уверяват, че имат отговори на нашите въпроси, така че а, заедно с Генерална дирекция а, околна среда, е, трябва да стигнем до устойчива политика. Ще работим съвместно и с Европейския парламент и се надявам, че ще стигнем до необходимите решения. Но вие засегнахте и друг въпрос. Органичните аквакултури, биологично чистите аквакултури. Е, значи, тук става дума за храната, е, която се дава на рибите, развъждани в рибарниците тази храна трябва да бъде от растителен, а не от животински происход. Но за това може да се говори, ако искаме нашите аквакултури да имат високо качество. Сега, е, по отношение на връзката между аквакултури и туризъм, е, ключовата дума е сътрудничество. Е, такова е възможно, ако са на лице някои условия. За това искаме да имаме интегрирана морска политика и интегрирано управление на пространството. Трябва да имаме необходимите механизми и инструменти, чрез които пространственото планиране прави възможни и съчетаеми аквакултурите и туризма допълнителен въпрос. Вашият отговор ми позволява сега да ви заложа един малък капан. Говорихте за научни изследвания. Когато става дума за научни изследвания и ползването от нови технологии, какво възнамерявате да предприемете в областта на аквакултурите? Отговор. Научните изследвания са много важни. Вие знаете това много добре, господин Цукалас. Аз знам, че го знаете заради опита, който имате. За съжаление, не разполагаме с достатъчно средства, с достатъчно финансиране. Генерална дирекция Маре не ползва щедро финансиране и трябва да видим откъде друга да можем да финансираме научните изследвания. Имаме научен комитет по риболова и аквакултурите, нямаме много пространство за маневриране. И не знам дали ще можем да направим конкретно изследване а, за аквакултурите, а, което да поръчаме от комисията. А, и дори да го направим, не знам дали ще бъде така подробно, както е необходимо. Що се отнася до следващата програма за научни изследвания, ще работя в сътрудничество с комисаря, ако тя бъде одобрена от Европейския парламент и може би ще успеем да привлечем средства от бюджета за научни изследвания за наши цели. Благодаря. Една минута изпреварваме графика, така че сега представителите на транспортната комисия, те ще имат по една минута повече от нас. Тази минута а, е, искам е, да я дам а, е, последствие на кандидата за комисар. Както виждате, госпожо кандидат, много добре ви приемат в нашата комисия колегите. Сега, господин Комуцакос. Благодаря. Аз съм първият оратор от името на Транспортната комисия. Добре дошли, госпожо Даманаки. Госпожо Даманаки, много се радвам, че вие говорите за необходимостта от общо много добро сътрудничество между Европейския парламент и комисията. Многократно го споменахте, но това не е изненада, защото ви отдавна сте член на гръцкия парламент. Мимоходом засегнахте интегрираната морска политика и те наречената синя книга от 2007 година. Споменахте го в встъплението си, но бихте ли били по-конкретна? Две години след приемането на синята книга, какво е постигнато, какви празноти са очертани, какви са забавенията и пропуснатите срокове при изпълнението на мерките, какви ще бъдат приоритетите ви и какво става с с европейските инициативи за морето. Госпожа Даманаки, много се радвам, че задавате въпроса за интегрираната политика на Европейския съюз за моретата. Това е естествено. Е, то ще бъде нова политика. Говорихме за зелена книга, синя книга, вече се прилага. Искаме да гарантираме необходимото сътрудничество с другите комисари и е, необходимото ниво на синергия. Защото ако ще прилагаме както трябва морската политика, към нея отношение имат няколко комисари и няколко генерални дирекции. Тук имам предвид генерална дирекция транспорт, генерална дирекция околна среда, генерална дирекция външни отношения, генерална дирекция вътрешен пазар. И те не са единствените. Защото много хора имат отношение към интегрираната морска политика. Как преценявам изпълнението до сега, а ако трябва да сведа всичко до една дума, то е окоръжаващо. Разработили сме нови механизми, имаме планиране на морското пространство. Имаме процедура, вече на английски, за система за наблюдение на морските пространства. Тя ще бъде много важна. Е, тук е, ще е, следим познанията за морето, за морското право и това, което знаем, ще може много добре да го използваме. Що се отнася до Мар Атлас, Европейския атлас за моретата, който вие споменахте, тази инициатива за моретата. Тя е много амбициозна инициатива и се надявам, че през 2010 година ще мога да я обявя. Ще можем да направим такъв атлас на всички европейски морета и океани. Надявам се, че ще съберем всички данни необходими за това. Сигурна съм, че си давате сметка за значението на този атлас. Той ще е полезен не само за риболовните предприятия, но и за транспорта. Ще бъде много полезен за екологичната политика за всички с една дума. Така че надявам се, че тази година ще можем да разработим атласа и следващата година ще го обявим през пролета. Реплика? Да, благодаря. В а, отговора си а, казахте, че е необходимо да сътрудничите с други комисари и други генерални дирекции – особено по отношение на морския превоз за превоза ще го отговаря господин Калас. Не се ли притеснявате, че тук ще има известно препокриване, дублиране, известен конфликт на компетентност? Ако до там се стигне, как ще преодолявате проблемите? Как ще подхождате към уреждане на проблематиката на пристанищата? Знаете колко са важни пристанищата като транспортни възли, е, но и като транзитни е, пунктове е, в риболовната политика? Отговор. Надявам се, че няма да има такива конфликти. А ако има конфликти, единственият начин е да си сътруднича с комисаря Калас. Комисарят, който отговаря тук е председател на група, следяща изпълнението на политиката. Тази група следи и за празнотите и дублиранията. Значи ще се постараем да осигурим максимално добро сътрудничество с този орган. Не можем да си позволим лукса да ритаме други хора по кокълчетата. Аз поне няма да го направя. Европейския съюз има 1200 пристанища. Това е източник на голямо богатство за риболова. Аз ще направя максималното, когато господин Калас се занимава с своя ресор, той ще полага максимални усилия и съм сигурна, че ще решим проблемите. Госпожа Цикъл, една минута. Благодаря. Госпожо комисар от 1 януари 2007 година Европейският съюз а, се разпростря до бреговете на Черното море. Черно море има много важно геостратегическо значение. Това се отнася и за Дунав. Питам ви, какви са мерките, които ще предприемете и как ще се ангажирате с по-доброто и по-пълно интегриране на Черното море в общата морска политика. Какви са проектите ви по отношение на Черно море? Искам да ви кажа, че веб страницата посветена на а, морските дела и а, обявения търк а, за а, проекти за агенцията не предвижда коридори към Черно море и мисля, че това трябва да бъде поправено. Το τελευταίο το οποίο αναφέρατε δεν το γνωρίζω, θα το ελέγξω. Не зная нищо за фактите, които споменахте е, в последните изречения на своя въпрос. Ако това наистина са факти, е, много ви благодаря, че ми ги съобщавате. Е, ще е, възложа на своята дирекция задачата да проучи този въпрос сега. Черно море е сериозен въпрос. Нова зона, нов регион за нас. Две страни са прилежащи на Черно море, Румъния и България. Те се опитват да прилагат нашата политика. Доколкото зная, ние прилагаме това само към два вида. Прилагаме политиката само към два вида. Управлението на риболова въжи към два вида риби в а, Черно море. Това не е лесно обаче, защото има други страни, а, Турция, Украина, Русия. Попитах и ми беше казано, че 85% от улова в Черно море отива а, в турските съдове. А пък това не е част от а, флота на Европейския съюз, така че трябва ефективно да сътрудничим с тях, ако искаме да постигнем по-добри резултати. България, Румъния и Турция имат представители в е, генера... в общата е, комисия за риболова в Средиземноморието. Е, това присъствие на държавите в комисията ни позволява да си сътрудничим по-добре. Що се отнася до Сътрудничеството конкретно а, по отношение на Черноморието, а, това е възможно. Економическото сътрудничество вече се осъществява и Европейският съюз участва в него. Имам предвид черноморското економическо сътрудничество. Има и други начини да се сътрудничи с тези страни, но аз ще проуча фактите, които вие изложихте. Тук обаче няма да увенчаем усилията си с успех, ако другите страни не ни помагат. Само с две страни нищо няма да направим. Морето е голямо, много държави имат брегове и без сътрудничество нищо няма да стане. Допълнителен въпрос. Благодаря ви. Надявам се, че ще бъдете наш партньор Що се отнася до стратегията за река Дунав, тя все още се разработва. Що се отнася до общата морска политика, тя е, няма отношение само към риболова. Питам ви, какви мерки ще предприемете за развитие на морските пристанища? А, както е, в регионите, където има реки, така и по отношение на развитието на крайбрежния туризъм. Е, знаете, е, че за някои държави крайбрежния туризъм е много важен, както от гледна точка на конкурентоспособност, така и от гледна точка на устойчиво интегрирано развитие. Госпожа Даманаки, една минута. Вие споменахте река Дунав. и е, последните инициативи за басейна на река Дунав. Е, това не е част от моята компетентност, а по-скоро е част от компетентността на е, комисаря за регионално развитие. Но наистина има пресечни точки, защото се поставя въпроса за замърсяването. Например, в Черно море 50% от фосфора и неговите съединения постъпват през Дунав. 50% от фосфора. Ако искате да говорите за екологична политика, реална екологична политика в Черното море, трябва да мислим за реките, които се вливат в него. Тук ще търся вашата помощ, защото тя ще е, съдейства за осигуряване на интегрирано управление. Ако искаме да имаме надлежно функционираща система за а, а, наблюдение и надзор, ако искаме да имаме добро пространствено планиране, а, трябва да сътрудничим и също така трябва да се опираме на научните изследвания. Госпожа Билбао. Благодаря много, госпожо Даманаки, за вашата яснота и честност. Съгласна съм с политиката на децентрализация, е, защото наистина това е предвидено в договора от Лисабон и протокола относно субсидиарността. Вие говорихте за безопасността на хората, на шелфовете, на бреговете, говорихте е, за приемствеността също. Е, особено по отношение на споразуменията с трети страни. Вие ще имате големи проблеми с Сомалия и Индийския океан. А, доста а, съдове пострадаха там от пиратство. И това е въпрос, по който нашият парламент пространно разисква – сега за момента нормативната уредба защитава само търговския флот. Може ли защитата да бъде разпростряна към риболовните съдове? Какво смятате, че може да се направи общо за защита на риболовните съдове в Индийския океан? Моля хората от Транспортната комисия да си спазват времето за изказване. Госпожа Даманаки, две, две минути имате за отговор. Госпожо Билбао, ще отговоря на въпроса ви последния начин. Европейският съюз трябва да гарантира безопасна възможност за риболов от страна на своите съдове, а особено край бреговете на Сомалия. Вярвам, че риболовната промишленост повече от всеки друг иска да бъдат сключени споразумения, включително с Сомалия, за да могат рибарите да вършат работата си безопасно. Пиратството е огромен проблем. В момента 273 моряци са в ръцете на пиратите. Това е огромен брой хора. Помислете си какви проблеми създава това задържане. Помислете за семействата на тези моряци. Атланта не се отнася за пиратството. Права сте, госпожо Билбао. Ще се опитаме да намерим решение на този проблем. Централата на Атланта е в Великобритания. Трябва да изпратим представители, е, трябва да засилим сътрудничеството. Франция е, планира е, да осигури по-сериозен ескорт на своите кораби. Част от ескортиращите съдове имат право да разполагат оръжия на борда. И ние ще се опитаме да осигурим текуща защита. Госпожо Билбал, допълнителен въпрос, но бъдете кратка. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на кандидата. Моля ви да вземете предвид е, становището на парламента е, в смисъл, че трябва операцията Атланта е, да бъде разпространена и към риболовните съдове. Госпожо Даманаки, искате ли да отговорите? Не. В такъв случай Стигаме до господин Тусас, който получава думата за една минута. Международният характер на риболовната индустрия означава, че Международната морска организация има много важна роля. И Конвенцията на ОНЕ за по морско право също е много важна. Това са базисни параметри, които не бива да забравяме, защото те имат възлово значение. Стратегията за интегрираната морска политика и националните морски политики би трябвало да допринесат за повишаване на конкурентоспособността на риболовната промишленост трябва да се освободим от каботажа. Има много важни данъчни преференции. Риболовната промишленост е златна мина за субсидии има а, нали, съответните норми за монополите в сектора, обаче когато стигнем до отделните рибари, а, тях ги гонят от съдовете, а, условията им на труд се влушават, работата им става много по-интензивна. От гледна точка на здравословни и безопасни условия на труд, всичко се влушава непрекъснато и освен това екологията страда, околната среда слага. Страда всичко това Е, нанася е много е, сериозни е, удари върху социалния статус на хората, които живеят в свръхпериферните райони. Как бихте обосновали и защитили съществуващите данъчни облегчения? Защото по този начин всъщност големите монополи и индустриалните предприятия получават предимство сега. Е, госпожа кандидатът има е, две минути да отговори. Съгласен съм с господин Тусас. Конвенцията на ОНЕ по морско право трябва да бъде прилагана и спазвана. Международната морска организация също има своята важна роля, с която ние следва да се съобразяваме. Следва да сътрудничим с тях. Не мисля обаче, че тези обстоятелства по някакъв начин е, ще попречат на Европейския съюз да разработи интегрирана морска политика. Напротив, трябва да я разработим, защото тя ще ни помогне да постигнем максимални резултати. Няма да навлизам е, в тематиката е, на економическата политика и данъчната политика. Принципът на колегиалност е, в работата на Европейската комисия ме защитава в това отношение. Но е, би трябвало да помислим е, как гледаме на морските дела. Когато говорим за интегрирана морска политика, това ще бъде изцяло от моя компетентност. Господин Тусас Наистина за вас въпросът е деликатен, но това не означава, че за мен той не е деликатен. Дори само заради мястото, от което идвам, въпросите са деликатни и за мен. Трябва да спомена, че ще поддържам диалог с профсъюзите и с представителите на риболовната и корабната промишленост. И освен това, трябва да имаме предвид последната конвенция на МОД е, за е, правата на моряците. Последното споразумение по линия на МОД датира от преди две години. Е, някои отделни държави са го подписали, но Европейския съюз не го е подписал и ще работя съвместно с комисаря по социалните въпроси, за да осигуря подписване от страна на Европейския съюз на тази конвенция. Коригирам се. За допълнителен въпрос само 30 секунди имате. Господин Тусас, може би не трябва да говоря повече по въпроси извън вашия портфел, но мисля, че сме изправени пред големи проблеми когато говорим за защита на моряците, на хората работещи в морето и околната среда. Знаем, че от началото на 90-те години в Средиземноморието и в Балтийско море сме свидетели на огромни инциденти, които доведоха до бедствия за околната среда в тези басейни. Какво ще направите по тези въпроси? Кандидатът, господин Тусас, чрез принципа на колегиалност, е, ще направя всичко, което е по силите ми. Ще правя това, което е мое задължение, но е, ще е, сътруднича и с останалите компетентни комисари, така че да бъдат предотвратявани инцидентите по море. Не мога да кажа нищо за безопасността и за социалните въпроси, защото колегите от е, е, Комисията по транспорта ще ме обвинят, че е, отнемам от правомощията и прерогативите на комисаря Калас. Госпожа Розбах. Er Благодаря. Всъщност, всички хубави въпроси бяха зададени, но искам да се върна на риболова в крайбрежните зони. Тази индустрия е, осигурява заетост в тези региони. Ето защо искам да попитам. Е, дали ще резервираме част от квотите именно за тази крайбрежна индустрия? Е, освен това, дали ще има такива области, такива региони, където може да има рибни ферми, съчетени с, а, а, вя, с паркове от вятърни мелници. Благодаря. Ще започна с последното. Наистина трябва да пазим младите риби. Как обаче да осигурим това? Е, политическите инструменти и научните методи ни дават една добра база за това. Е, трябва да уточним тези зони за репродукция на рибите и самите държави членки трябва да кажат своето мнение. Освен това, трябва да забраним риболов в определени периоди от време, когато се размножават определени рибни видове. Тук трябва да работим с държавите членки. Държавите членки трябва да разпределят квотите. Ние ги задаваме централно, но а държавите членки могат да се съобразят с предложенията, които самите те правят. Те могат така да ги прилагат, че да подпомагат малките кораби, малките рибари. Ние се грижим на централно равнище да дадем на разположение инструментите, които да опосредстват едно добро и положително развитие на рибарството. Важно е да имаме а, малки но модерни кораби, които е, прилагат и прил, прилагат новите технологии, които знаят къде е, да ловят риба, как да ловят риба и е, какви разпоредби, с какви разпоредби и ограничения да се съобразяват. Благодаря. Още един уточняващ въпрос. Е, сега е, говорихме за малките кораби и младите риби. Аз имам следния въпрос. Ще се ангажирате ли с прилагането на една политика на неизхвърляне обратно на риби в е, морето? Имате ли разрешение за този проблем? Вие говорите за опита и то положителния опит на Дания. Изхвърляне в морето по принцип са забранени. Ние сме малко предпазливи, където обаче е, са страни, които, къде, които не прилагат това тази разпоредба, това правило. Ние забраняваме изхвърляне на уловени риби обратно в морето. И в рамките на реформата, т.е. на Зелената книга, този въпрос също се обработва. А може би трябва да помислим за една по-ефикасна политика при изхвърлянето на риба обратно в морето. Може би, когато един рибар лови само един вид риба. Освен това, изборността, селективността на мрежите. Това също трябва да се вземе предвид. Е, но трябва да се опитаме тези изхвърления да си останат в миналото, защото рибните запаси намаляват. Не е морално да се изхвърлят оловени риби обратно в морето. Това не може да е приемливо. И като последен, последно изказване, господин Тегрантес. Една минута. Госпожо кандидат комисар, в областта на транспорта имахме доста голям успех, но и голям неуспех. Неуспехът беше, че държавите членки не можеха да се споразумеят по единна политика за пристанищата. Пристанищата в днешно време са големите интермодални платформи. И вие предвиждате ли либерализация на пристанищата? Две минути. Да, економическите аспекти на пристанищата, това е въпрос извън моите компетенции. Той е в компетенциите на Комисията по транспорта и съответния комисар. Но това, което мога да кажа е за връзката с интегрираната морска политика. И с сигурността на пристанищата. Аз опитах да се информирам, възможно най-добре, за плановете в транспортната област и мога да кажа следното. Ние засегнахме темата е, в колегиума на кандидат-комисарите и мога тук само да повторя указанията на господин Парозо, който каза, че ние е, следващата година ние комисията ще даде указания за помощите за пристанищата и условията, на които те трябва да отговарят. Но, както казах, пристанищата не попадат в сферата на моята компетентност. Уточняващ въпрос. Благодаря. Но истината е, че поне аз не зная къде протича границата между компетенциите на двете генерални дирекции транспорт и морско дело. Затова бих ви помолил да създадете стимул, да създадете импулси, именно и по отношение на пристанищата, за да се премахне конкуренцията между тях. Само така може да осъществим една устойчива политика в морското дело. Тук сте прав. Наистина трябва да работим заедно за да постигнем най-добрите резултати. Но и предишната комисия има такъв опит с работа, с сътрудничество между Комисията по морско дело и Комисията по транспорт. Господин Борг беше отговорен за морската политика и е, той постави много и различни въпроси. Аз смятам, че тази традиция може да се продължи. И ако аз получа вашето одобрение, вашето доверие и имам възможност да а, водя, да ръководя тази главна дирекция, ще се опитам да няма конфликти с други дирекции. А сега на вашия въпрос. Аз ще се опитам да въвлека в работата си различните служби, защото именно службите трябва да се научат да си работят, да си сътрудничат добре, а не да си пречат. Това не е непременно и въпрос за разликата в компетенциите. Въпросът е в сътрудничеството. Благодаря. И така, приключихме точно на време. Аз бях много строга, но трябва да, е, се спа... да си спазваме правилата. А сега кандидат комисаря има думата за 7 минути, в които да произнесе заключителните си слова. Освен това, искам да ви напомня, че в един и половина координаторите, е, заместник председателите и председателите на политически групи ще се срещнат в зала 5 за оценка на кандидат-комисаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на, за ръководството на за ръководенето на заседанието и благодаря за зададените въпроси. Е, благодаря и на онези от вас, които не успяха да зададат въпроси, но търпеливо ме изслушаха. Аз наистина съм благодарна и за различните въпроси, защото засегнаха различни теми и по този начин ми дадоха възможността да се убедя, че моята подготовка през последните два месеца за този ресурс си заслужаваше. Аз трябваше да се сблъскам с много технически данни, но се оказа, че всички тези данни са обединени от една вътрешна логика, защото ако и ние наистина искаме да постигнем нашите цели, трябва да работим много усърдно. И тази работа има за цел да опосредства една реформа на общата политика в областта на рибарството е, бях информирана за различните предложения към Зелената книга. Ще бъде изготвен един доклад по тази тема. Надяваме се да имаме добри резултати. През 2010 година знаем, че това е годината за видовото многообразие и трябва да дадем положителен пример. Не бива да разочароваме обществеността. 60%, 60%, 70% от земната повърхност са покрити от вода, така че е, въпросът за видовото разнообразие е много важен. Член 43.3 от договора дава възможност на комисията да взема решение по отношение на рибарството и ние ще използваме тази възможност много активно и ще се опитаме да работим по, в това отношение и с вас. Има и Винаги ще вземаме предвид мнението на вашата комисия, що се отнася до прилагането на различните политики. Много се говори за нашето международно представителство. Естествено, важно е Европейския съюз да бъде представен на международно равнище и мисля, че тук парламента играе много положителна роля, е, както по отношение на международните, така и на двустранните договори в областта на морското дело и рибарството. Е, тази дейност на парламента предстои да бъде още допълнително оценена. Аз по всяко време съм на ваше разположение за въпроси и преди и след сключване на определени споразумения аз ще ви информирам. Ще спазвам принципа за колегиалност на работа между комисията и Европейския парламент. Много колеги засегнаха сега. Казвам колеги, аз все още се чувствам като парламентаристка, като депутатка, но а, наистина много колеги засегнаха въпроса за децентрализацията при вземането на решение и за регионализацията на нашата политика. Това е необходимо, но това е много деликатна тема. Деликатна е, защото е, трябва да спазваме от една страна договора, от друга страна трябва е, да дадем и достатъчно пространство за действие на местните органи на властта. И заедно с вас и с правната служба ще се опитаме да е, изпълним нашата задача за опазване на разпоредбите на договора. И така в заключение отново благодаря за вашата е, за вашето внимание и искам да ви дам уверението, че ако аз бъда утвърдена като комисар, отговарящ по е, отговарящ за морското дело и рибарството, ще направя всичко възможно да облегча живота на рибарите и техните семейства, на хората, които живеят в крайбрежните зони. И се надявам за постигането на тази цел – да имам вашата подкрепа и вашето добро сътрудничество. Нашата обща цел е да постигнем едно устойчиво рибарство. Иска ми се да работим по усъвършенств... заедно по усъвършенстване на общата политика в областта на рибарството и в прилагането на интегрираната морска политика. Аз съм родена на остров е, Крит и съм свързана по някакъв начин с рибарството. Благодаря за вниманието и се радвам на бъдещето ни сътрудничество. Благодаря на всички участници. Благодаря на всички сътрудници. Благодаря на преводачите. И благодаря на кандидат комисаря която дойде в нашата комисия да говори по тези въпроси. Закривам заседанието.